Ah, yes, this one. It's okay, it's okay. Mm-hmm. mm-hmm. Good morning, dear guests, uh, dear colleagues, dear members. Добро утро, скъпи колеги, членове на Европейския парламент и на национални парламенти. Предстои да започнем заседанието си. Сега ще продължа на литовски. Kalbėtojai ir е и iš tikrųjų man Добро утро, уважаеми гости, уважаеми участници. За мен е голямо удоволствие да открия това заседание на Междупарламентарния комитет, което днес е посветено на Международния ден на жената. Темата на тази годишното ни заседание е овластяване на жените и момичетата в областта на медиите и ИКТ от огромно значение за бъдещето. Радвам се да приветствам с добре дошли днес 27 на членове от 17 национални парламенти от Европейския съюз и от Норвегия. За нас е удоволствие да приветстваме всички ви с добре дошли. С удоволствие ще изслушаме изказванията ви в рамките на тези толкова важни дебати. Нека първо направя няколко практически съобщения. Проявата бе организирана съвместно с Дирекцията за връзки с националните парламенти. Устен превод е осигурен на почти всички езици на Европейския съюз, с изключение на ирландски. Съседанието ни се излъчва на живо по интернет. По време на откриването на проявата не са предвидени дискусии, тъй като времето ни е ограничено. Извинявам се за това. Дискусиите ще се състоят по време на отделните панели. Освен това, времето предвидено за изказвания, както за участниците в панелните дискусии, така и за публиката е ограничено. Ще трябва да се придържаме към дневния си ред. За това предварително се извинявам, тъй като ще ограничавам времето за изказване. Членовете на национални парламенти, които желаят да вземат думата, би трябвало да попълнят формулярите, които са били раздадени от разпоредителите. Разпоредителите след това ще ги съберат и ще ги дадат на водещите. Темата на осмомартенската ни проява тази година е овластяване на жените и момичетата в областта на медиите и ИКТ, фактор от основно значение за бъдещето. Темата е значима в световен мащаб. Медиите могат да окажат въздействие на общественото мнение, както и върху информацията. Едновременно с това и къде са явление, с което се сблъскваме на всички нива на обществото и във всички области на обществения живот. Поради това и медиите, и ИКТ имат много голям потенциал за подпомагането на овластяването на жените. Поради това за жените е изключително важно да имат достъп до, да са добре представени в и да бъдат реалистично обрисувани в тези области. Комисията по правата на жените работи много активно по всички тези въпроси. През 2016 приехме доклад на тема равнопоставеност между половете и овластяване на жените във века на цифровите технологии. Докладчик бе госпожа Тери Райнтке, която ще е и водеща по време на третия панел. Наскоро приехме доклад за равнопоставеността на половете в областта на медиите в Европейския съюз. Докладчик бе госпожа Михайла Шойдрова, която ще участва в първия панел. Излязохме и с предложение за резолюция, както и с въпрос искане за устен отговор към комисията на тема овластяване на жените и момичетата чрез цифровите технологии. Автор бе госпожа Агнешка Козловска-Раевич, която ще води втория панел. И накрая делегация от деветима членове на Комисията по правата на жените, ръководена от мен, след по-малко от две седмици ще отпътува за Нью Йорк, където ще участва в 62-та сесия на Комисията на ООН за статута на жените. Темата на тази годишната сесия е участие на жените в и достъпът им до медиите, информационните и комуникационните технологии и тяхното въздействие върху използването им като инструмент за насърчаването на овластяването на жените. Вашите изказвания днес ще бъдат много важни, ще ги проследим внимателно и ще ги вземем предвид при работата си по всички тези теми. Председателят на Европейския парламент, господин Антонио Таяни, се очакваше да открие днешната проява. За съжаление, преди известно време той ни уведоми, че няма да има възможност да участва. Вместо това разполагаме с записано негово изказване, което ще изслушаме сега. Скъпа Вера, скъпа Вилия, скъпа Мария, Европейският парламент играе водеща роля в борбата за равнопоставеност между половете и равни права. Тази година работим по въпроса за равнопоставеността, емансипацията, равнопоставеността между половете в областта на медиите и къде. Изключително е важно да се установи равнопоставеност между половете. Това е част от технологичната революция. Необходимо е и с оглед на растежа и заетостта. Ако не признаем ключовата роля на жените, няма да можем да установим една силна Европа, нито да насърчим ключовите си ценности не се използва достатъчно потенциалът на жените в областта на ИКТ. Ако го направим, БВП на Европейския съюз ще нарасне с 9 милиарда. Изключително необходимо е да има жени предприемачки, жени професионалисти в областта на ИКТ. Много е важно жените да играят ключова роля в областта на цифровите технологии. Това ще допринесе за економическото благосъстояние на всички. Участието на жените в сектора на ИКТ ще доведе до създаването на стойност в размер от 1,15 трилиона до 2025 година. За съжаление, сега само 4,6% от жените са на водещи административни позиции. 685, с 685 милиона по-малък е броят на жените, участващи на пазара на труда в сравнение с този на мъжете. От 1000 жени, които са завършили университет, само 29 работят в сектора на ИКТ. Само 29, извинете, са избрали сектора на ИКТ и само 4 реално работят в този сектор. Имам сили, които се борят срещу дискриминацията на жените, например в социалните мрежи, като кампанията МИТО. Има и други инициативи за борба срещу тормоза на жените, например. Трябва да се предприемат мерки за по-широко участие на жените в медиите и най-вече в сектора на ИКТ. Благодаря на Комисията по правата за жен... на жените за работата и в тази област. Благодаря и на всички от тези, които учредиха наградата и къде. Най-вече на комисар Габриел. Трябва да осъзнаем, че обучението и образованието са абсолютно необходими. Това трябва да бъде отразено и в бюджета. Нека вземем предвид всичко това, което бе казано и направено от срещата на върха, посветена на цифровите технологии на САМ. Тя се състоя в Талин. Проблемът е с психологически характер. Трябва да се справим с него. Жените също трябва да бъдат включени затова Европейският съюз трябва да продължи да се бори за равнопоставеност между половете. Ако няма равнопоставеност на жените, няма да можем да изградим един по-добър свят. Всички заедно трябва да работим за това. Жените трябва да поведат тази битка в името на жените, както и на всички нас. Тази битка е абсолютно необходима за всички нас. Трябва да се борим за равнопоставеност като цяло, както в Европа, така и в целия свят. Председателката благодаря на господин Антонио Таяни, председател на Европейския парламент. Благодаря му за уводните му думи. Сега давам думата на госпожа Вера Юрова, която отговаря за правосъдието и равнопоставеността между половете. Благодаря, госпожо председател. Чухме много окоръжителни думи от председателя на парламента господин Таяни. Искам да му благодаря, въпреки че той се намира някъде във виртуалното пространство. Съвсем ясно е, че той е председател на парламента, който не се плаши от потенциала на жените, т.е. Е, той добре ще работи с нас. Всички сме съгласни, че Международният ден на жените е повод да отбележим постиженията на жените в много сфери на живота. Дори днес обаче и дори в Европа сме далеч от равенството на мъжете и жените. Извървяхме дълъг път, но все още не сме постигнали целта. Ние все още не сме достатъчно представени на пазара на труда, не получаваме достатъчно високи възнаграждения, не можем да градим кариери и също така правата ни биват нарушавани. Остават големи неравенства между половете в медиите и в цифровата сфера и за това приветствам темата, избрана за днешната конференция и благодаря на комисията ФЕМ за това, че ме поканихте. Благодаря ви много, госпожо председател. От една страна, ИКТ създава нови възможности за пазара на труда, предлагат нови решения за по-разнообразно използване на времето на работа и от дома. Въпреки това, Европейският съюз се сблъсква с два основни проблема – недостиг на специалистите по ИКТ и е, голяма неравнопоставеност на жените сред е, тези специалисти. Така наречения доклад Еген за разделението по полов признак доказа, че жените са по-малко от една пета от завършващите специалност по ИКТ в Европа, като броят им намалява. Дори младите хора не се възползват от съществуващите възможности. Научните изследвания в Европейския съюз показват, че е, само 17% от е, хората, работещи в сферата на ИКТ в Европа, са жени. Даже е, поради семейните си ангажименти жените стават все по-малко. И около 60 милиарда евро е резултатът като загуба за Европейския съюз ежегодно. Това не се дължи на факта, че жените не са компетентни или не проявяват интерес. Знаем, че е, и жените добиват компютърни е, умения. През 2016 година 46% от 1 е, милион участници в организираната тогава проява в тази връзка бяха жени и момичета. Значи интерес има. Сегрегацията между половете е един от факторите, е, които обясняват недостатъчното представителство на жените. Всъщност, овластяването на жените и момичетата върви ръка за ръка с овластяването им като цяло. Европейският съюз има 66 точки по 100-точковата скала на индекса за равенство между половете. много трябва да направим още, за да бъде изцяло равно нашето общество. И за това ние сме застанали зад няколко инициативи, които могат да доведат до реални резултати. Много важен момент, на който трябва да обърнем внимание, са економическите ресурси. Става дума не само за економическа независимост на жените, а и за предпоставка за економически растеж, благополучие и конкурентоспособност. Напоследък напредъкът се забавя. Разликите в заетостта и разликите в заплащането са сходни през последните години и сме длъжни да предприемем действия. През ноември 2017 година огласихме конкретен отговор, решение чрез плана за преодоляване на разликите между мъжете и жените от гледна точка на заплащането. Сред 20-те действия, които обявихме в този план, бяха увеличаване на броя на жените в различните професии, свързани с информационни и комуникационни технологии и други инициативи. През април 2017 обявихме конкретна инициатива за равенство на мъжете и жените на работното място, особено с цел за подобряване на равновесието между личния и професионалния живот. Така родителите и унези, които полагат грижи, ще могат по-добре да съчетават различните видове свои задължения. Също така се стараем да подобрим равновесието между половете в дружествата, като стимулираме правителствата да предприемат и те мерки за включване на повече жени в органите, които вземат решение. Комисарията Гейбриел, всъщност Гейбриел не трябва да я наричам, Габриел, колегата е българка, ще представи по-късно днес нови инициативи за преодоляване на а, Разделението между половете в образованието много сериозен фактор допринасящ за недостатъчното представителство на жените на места, свързани с информационните и комуникационни технологии. Има още нещо, на което трябва да обърнем внимание – тормозът и насилието срещу жените и момичетата в интернет все по-безопасни програми трябва да се използват. Е, проучванията показват, че от 2010 година от 13 на 17% са нараснали посегателствата, особено срещу момичета и тинейджери. Все по-възможно за тях е да е, се натъкнат на прояви на омраза и насилие в интернет комисията се опитва да предприеме инициативи, за да реагира на сексуалното насилие и тормоз в интернет по принцип, включително и по отношение на жените. Благодарение на нашите инициативи, сега хората се отнасят по-сериозно към този тип насилие и жените и момичетата имат стимул да съобщават за подобни посегателства, като търсят помощ. Ние сме решени да интензифицираме действията на Европейския съюз за противодействие на насилието срещу жените. Ратифицирането на Истанбулската конвенция е ключов момент в тази връзка. Искам да благодаря на Европейския парламент за подкрепата му. Нека обединим усилията си, за да напреднем стъпка по стъпка към това равенството между двата пола да стане реалност, включително в цифровата сфера и в медиите. Госпожи и господа, бих е, искала да приключа, като ви пожелая успешна проява и ви честите Международния ден на жените. Благодаря. Е, Благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви сърдечно за трайното сътрудничество с нас. Съгласна съм с вас, че сме длъжни да обединим усилията си, за да постигнем напредък в усилията си и в срамежа си за равенство между двата пола. Благодаря. Сега с огромно удоволствие казвам добре дошли на две изключителни жени. Режисьорката на филма Лес Сюфражет и също така тя е и също така госпожа Пилар Жорадо, певец и основател на фестивала Mad Women Fest. Госпожа Сара Гаврон. Добро утро, госпожо председател, госпожи и господа, уважаеми членове на комисията. Аз съм режисьорка и ще говоря от тази гледна точка. Много дълго време създавах гласа си и сега, когато вече го притежавам, няма да ме накарате да замълча. Това е цитат от Мадлин Олбрайт. Тази година е година, в която жените не мълчат. Тя е вододелна година. Не са се променили много неща в моята сфера. Когато аз излязох от школата, около 90% от филмите се правеха от мъже. 20 години по-късно Цифрата остава същата. Обаче ние сме в навечерието на нещо и трябва да се възползваме от момента. Както други казаха, трябва да бъде дадена власт, да бъдат овластени жените в медиите и в информационните и комуникационни технологии, защото те са огледало на обществото, но и жените могат да влияят върху това огледало. И по този начин можем да променим начина по който обществото ни вижда. Израствайки аз а, даже не знаех, че една жена може да бъде режисьор, защото нито един от филмите, които гледах, не беше режисиран от жени. Нямах такъв ролеви модел. Обаче аз имах личен ролеви модел, който а, много ме повлия. Майка ми която е днес тук, която най-напред беше политик на най-низко ниво, след това стана заместник мета на Лондон и тя много-много ми помогна. Насочи ме и аз успях да канализирам тази енергия. Мира Наир, Агнес Варда, Джен Кампиан сега са известни имена сред жените режисьори. И е, всъщност те създадоха женския поглед в киното. За мен животът се промени, е, когато разбрах как жените могат да се изразяват чрез визуалните медии. Когато излязох от училището, е, Първият филм, е, за който си мислех и исках да направя, беше Суфражетките. Е, това е една история, която никога не е била разказвана. Това е един от най-важните феномени на 20 век, едно от, най-важното, е, от най-важните е, социални и политически движения, едно от най-важните съвременни събития. До сега не е имало готовност да се разкаже тази история. Когато казах на продуцентите каква е идеята ми, те казаха жени и политика. Как ще е, накараме хората да гледат е, това. Ами ще сложим малко полицейски преследвания и експлозии, може би, и тогава ще стане по-интересно. Десет години бяха необходими, за да озрее идеята. Е, Вед... Веднъж, щом интернет се разпространи, започнахме да слушаме жените, как е, говорят на висока глас. И най-сетне продуцентите започнаха да отвръщат на моите телефонни обащания. Много артистки поискаха да играят в ролите, но трябваше като второстепени актьори да привлечем и някои мъже. И четейки сценария, те казваха, ами няма кой знае колко голяма роля за мъжете. Те само реагират. Ами да, добре дошли. Е, светът се е развил през последните 10 години. Но наистина, в крайна сметка, успяхме да привлечем прекрасни актьори. Е, мнозина е, се изненадваха, попадайки на нашата снимачна е, площадка. Казваха, че никога не са виждали толкова много естроген, защото сценаристът, продуцентът, режисьорът бяха жени. Всъщност, е, най-голямата лъжа, на която вярват мъжете, е, че жените не работят е, добре заедно. Всъщност, те могат много добре да си сътрудничат. Не е необходимо да сте мъж, за да а, е, предадете своята позиция, но когато сте жена, трябва често да се борите за нея. Казвах а, на човека, който организираше местата за снимките, че трябва да влезем да снимаме и в парламента. Отговорът беше, мисията е невъзможна. Ами добре, тогава трябва да организираме протест, докато се съгласят. И най-сетне парламентът отговори положително, но поискаха повече детайли. Казахме, че искаме да внесем в а, тяхното пространство 200 жени като участници, масовка, коне, оборудване, съгласиха се. Така че е, целият екип, предимно жени, попадна в парламента, в е, тази институция, която стотици години отказваше на жените е, всякакви права, гражданство и е, беше приела закони за това жените да попадат в затвора, когато изразяват политически виждания. Значи промяна е необходима, но и други промени ни трябват. Защото либерализма е под заплаха. Една година усилия много може да помогне всички движения, които сега наблюдаваме, Me Too и други, всъщност са израз на един феминизъм без граници. Искаме най-бедните жени да имат такова значение, каквото имат най-богатите мъже. Всички по този начин можем да преодолеем опрес... потисничеството в медиите и несправедливостта там. Като режисьор аз ще водя тази борба колкото е необходимо, за да настъпи промяна. Така че връщам се на цитата от Мадлина Обрайт. Можем да постигнем всичко това, като не допускаме да бъдем заглушавани. И освен това, можем да го постигнем, като се обединим и вдигаме шум. А пък за вдигането на шум ще добавя нещо от Емелин Панкаст, е, ръководителката на британското суфражетно движение. Имате две деца, много е, гладни. Едното е нетърпеливо е търпеливо и чака безкрайно, докато майка му го нахрани. Другото е нетърпеливо. Пищи, рита и горчава живота на всички, докато получи храната си. Кое дете получава грижа първо? Това, което е нетърпеливо. Това е историята на феминистското движение. Трябва да бъдете по-натрапчиви, да присъствате непрекъснато в медиите и да вдигате шум повече от всички. Значи всички ние в тази зала трябва да вдигаме повече шум от всички. Благодаря ви. Iš širdies dėkoju, režisierė, Много ви благодаря. Сърдечно ви благодаря, госпожо Гаврон за това, че присъствате на нашето събитие. Благодаря ви за положените усилия и за всичко, което правите. Защото чрез вашата работа вие доказвате, че режисьорките могат да са точно толкова добри, колкото и режисьорите. Желая ви всичко най-добро от тук нататък в вашата професионална дейност. Между другото, поздравявам с добре дошла и майка ви, която е тук в залата. Сега ще дам думата на една певица. Е, създателка на фестивала Mad Women. Госпожа Пилар Хорадо. Имате думата. Buenos días a todos ustedes. Eh, Добър ден на всички. Бих искала да благодаря на всички вас. Искам да благодаря на госпожа Блинкевичут, е председател на Комисията за правата на жените. Искам да благодаря на госпожа Йорова, която е комисар в областта на правосъдието и равенството на половете. Благодаря на Сара Гаврон за това, че е, ни разказа толкова интересни неща и сподели с нас. Нека да ви кажа няколко думи за моя фестивал Mad Women Fest. Днес е специален ден за всички. Жените казват стига толкова. Стига толкова с насилието, стига толкова с тази дискриминация. Искам да кажа, че този фестивал се превърна в нещо култово в Испания. Той доказа, че когато имаш мечта, когато имаш визия, тя може да се осъществи, да стане действителност. Какво направих аз? Събрах на едно място на една сцена много жени, видими в различни сфери на изкуството, и целта беше те да отправят едно послание, а именно, че всички те, прекрасни по своята същност, с своята съзидателност са готови да призоват за създаването на един нов свят. Те са готови да работят за създаването на стимули, за да има реална промяна, за нещо ново. Искаме да има нов свят, отворен свят, в който всички жени, включително жените творци, могат да покажат на света, че може да се действа по малко по-различен начин. Ние можем както да се чувстваме, така и да се борим. Искаме всички заедно да положим много усилия, за да се върнем към нормалността. Естествено, не можем да успеем сами. Трябва много жени и много мъже, забележете, да се включат в нашата борба. Нашия фестивал е насочен основно към жените творци, но сме отворени за всички. Искаме да отворим вратите си за всички, мъже или жени, които искат да работят за нашата кауза. Луди жени е в превод названието на този фестивал и аз самата съм луда. Аз съм луда в преследване на своята цел. Всички тези луди е, жени, омопомрачени е, жени е, следват своята визия за едно ново, по-различно бъдеще. Единственият начин да успеем, трябва да подчертая, е да привлечем колкото се може повече жени, които са готови да се разкрият, да покажат на какво са способни. Това е основната идея на нашата кампания. Всички ние в унисон, създатели, искаме в един глас да кажем, че не може да се продължава по, по този начин и искаме освен това да дадем гласи на тези, които в момента са онеправдани, които нямат глас. Искаме да апелираме към умовете и сърцата на хората. Искаме да събудим е, чувството за емпатия у всички, за да може те да се присъединят към нас. Нека да не забравяме, че живеем в е, свят на цифрови технологии и тези възможности трябва да бъдат използвани. Технологиите са нещо, което трябва да се използва. Те отварят много врати. Благодарение на технологиите жените могат да бъдат чути от много хора. Технологиите създават възможности. Необходимо е да хванем бика за рогата, да се опитаме да оползотворим всички тези възможности, които ни дава съвременната епоха. За да успеем, е необходимо да направим точно това. Мисля, че би трябвало да отправим един призив към останалия свят, призив на висок глас. Най-добрият начин това да се случи, колкото се може повече хора да се присъединят към нашето движение. Това е движение за равенство на всички. И призовавам за това, колкото се може повече хора да се присъединят, независимо дали са мъже или жени. Цифровизацията до известна степен води до едно уединяване – в цифровата среда много хора придобиват едно ново измерение. Те придобиват нова самоличност. И това е аспект, който не би следвало да бъде пренебрегван. От друга страна обаче цифровите технологии, точно както създават възможност за уединяване, за капсулиране, създават и възможност за свързване с всички останали хора по света с цел отправянето на конкретно послание. Точно поради тази причина технологиите създават възможност за промяна на света. Всички жени по земята, които искат да променят света, могат да го направят. Това не е утопия. Това е действителност и тя е много близо до нас. Следва само да протегнем ръка и да се опитаме да оползотворим тази възможност. Искам да говоря за една активистка за човешки права в Испания, която загина по времето на режима на Франко, по времето на диктатурата, тъй като се бореше за човешки права. С, с тази жена не съм имала особени контакти, тъй като имам съвсем бледи спомени от нея. За кого говоря? Говоря за собствената си баба. Сега това ново движение, което съм създала, естествено работи основно в Испания, но то е насочено към целия свят. Искаме към него да се присъединят колкото се може повече жени от всички държави. Ние искаме да сме част от една по-широка инициатива, не само европейска, не световна по своя характер. Изкуството е изключително мощен инструмент. То е способа, който дава възможност да се изковават контакти с всички хора на планетата. Затова днес в тази зала и от този подиум искам да кажа, че ще връчим и много награди. Това е част от нашата дейност. Ще връчим награди на много хора, които са допринесли за нашата кауза. И наградите през тази година ще бъдат връчени не само на някои творци, но и на госпожа комисаря, госпожа Йорова, както и на представителите на Комисията за правата на жените. Вие сте направили толкова много, не само на политическо ниво, за правата на жените. Ето защо трябва да ви се отдаде дължимото. Надяваме се, че ще можем да разпространим практиките на нашия фестивал в цяла Европа. Всеки в нашия континент трябва да изпита многообразието, свободата, различните характери на онези мъже и жени, които чрез а, своето изкуство допринасят за овластяването на жените. Много мога да кажа още, но нямам необходимото време за това. Искам да предам на всички вас поздравите на жените, които представлявам. И освен това, искам да ви представя една певица, която ще допринесе за нашата кауза чрез, чрез изпяването на една ария на Русини, тъй като това е и годината на Русини. Надявам се, че всички вие ще проявите търпение и ще изслушате с удоволствие тази ария. Всъщност, моя глас ще ви демонстрира битката, за която, която водим. Sarà Браво! Много ви благодаря! От дълбочината на душата си, на сърцето си искам да ви, да ви благодаря. Вие демонстрирахте невероятни способности и демонстрирахте силата на, на изкуството. Силата на изкуството, която е и сила на жените и която може да ни обедини. Виждате, че нашите мечти могат да станат реалност. Благодаря на вас, двете. Желая ви всичко най-добро на вашите инициативи по отношение на вашия фестивал. Надявам се, че ще пътувате из цяла Европа и ще покажете какви са нашите ценности и нашите стремежи. Уважаеми колеги, оставам ми да благодаря на всички участвали в първия експеримент експертен дебат. Госпожа комисаря, благодаря ви много на госпожа Гаврон и на госпожа Хорадо. Така приключваме с уводната част на нашето днешно събитие и сега ще преминем към експертните дискусии. Започваме с първата експертна дискусия. Сега ще покажем поканя председателката на първата експертна дискусия. Това е депутата от Европейския парламент Лиляна Родригеш от Португалия. Искам да поканя и госпожа Гюльсюн Билгеан, която е член на Парламентарната асамблея на съвета на Европа, както и госпожа Михаела Шойдрова, също от Европейския парламент. Трите експертни дискусии днес е, ще обсъждат следните теми. Жените, които оформят медиите, овластяване на жените и момичетата чрез е, цифрова интеграция и е, новопоявяващите се движения на жените, насърчаване на равенството в цифровата епоха. Кратка пауза, за да може нашите нови гости да заемат местата си. Bom dia. Bonjour. Добър ден. Започваме с първата експертна дискусия. За нас е чест да приветстваме с добре дошли госпожа Гюльсюн Билгеан – член на Парламентарната асамблея на съвета на Европа и госпожа Михаела Шойдрова, която е депутат от Европейския парламент и е докладчик по темата равенство на половете в цифровата епоха. Преминавам на португалски. Това е родния ми език. Знаете, че обществото на равенството е един от приоритетите на съвременната демократична държава. Медиите, от друга страна, имат уникална роля при изграждането на едно общество. Е, особено когато става дума за изграждане на общество, в което мъжете и жените имат равни права. Медиите имат е, властта да внушават, да оформят общественото мнение. Освен това могат и да пречат на установяването на различни възгледи. Знаете, че много често в медиите имаме стереотипи. Начина по който мъжете и жените се показват в медиите, в крайна сметка се определя от самите мъже. Броя на жените в медиите не е малък както на ръководни позиции, така и като обикновени служители. Ще парафразирам казаното от Симон Бовуар. В медиите продължават да доминират мъжете и те създават свят, образа на свят, доминиран от мъже. Ето защо ние би трябвало да работим за заличаване на разликите между мъжете и жените. Как да стане това? Чрез положителна дискриминация от една страна, това не е достатъчно, обаче. Ако искаме да се справим с неравенството по върховете. На следващо място необходимо е да укрепим регулаторните а, системи и на национално, и на европейско ниво. Необходимо е да предвидим конкретни критерии, свързани с професионалното развитие и с отразяването в медиите. Необходимо е да създадем система от санкции и стимули, необходимо е да разгледаме образованието, начина по който образоваме своите млади хора. Трябва освен това да се справим и с а, турмоза от всякакъв характер, включително сексуален в медиите и накрая, но не на последно място по важност, медийната грамотност е изключително важна. Трябва да я стимулираме. Аз мисля, че ние можем да допринесем за това медиите да се променят така, че те да формират по малко по-различен начин представата за нашите общества. Благодаря. И така приключвам. Сега ще дам няколко. Ще направя няколко съобщения с технически характер. На първо място може да участвате в Twitter чрез използването на хештага, който виждате на екрана в момента. Ще използваме и един вебсайт, вероятно се казва slido.com. На този сайт ще може да се задават въпроси, е, да се проучва общественото мнение, ще се дават и отговори. Ако имате телефон или някакво друго електронно устройство, може да отидете на slide.do и да влезете да се регистрирате, да се присъедините с съответния хаштаг от Twitter IWD 2018. Опитайте се да направите това, което демонстрираме на екрана в момента. It's okay. Uh, this, this tool allows ще можете да реагирате на темите, които обсъждаме днес. В началото на всяка една експертна дискусия ще започваме дебат и ще даваме възможност за проучване на, на общественото мнение. Ще може да отговаряте Можем да започнем с първото проучване на общественото мнение сега. Първият въпрос е откъде сте? Може да напишете страната, от която идвате. Това е въпрос с отворен въпрос по своя характер. As you may see, the results, uh, the results uh, have appeared in the form of a world uh, cloud. Значи резултатите се е, появяват под формата на облак. Виждате колко хора от колко различни страни присъстват в залата. Втория въпрос е следния. Коя организация или институция представлявате днес? Имате различни варианти за отговор, може да избирате. and most of us are from European Parliament. Очевидно повечето хора в залата са от Европейския парламент. Това е естествено. Ето ги резултатите. Благодарение на този софтуер може да задавате въпроси. Искам да ви напомня, че може да задавате въпроси в качеството ви на депутати от различни парламенти чрез вдигане на ръка. Може да попълните и картите пред вас. Хората, които а, ни гледат, а, могат а, да а, коментират в интернет. Може да задавате въпроси чрез кликване върху съответната икона на екрана. Най-популярният въпрос ще получи и отговор. Ето сега два примерни въпроса. На първо място, как смятате, че жените трябва да бъдат представени в медиите? На второ място, как да увеличим достъпа на жените до нови технологии? Това са примерни въпроси. Може да задавате и други въпроси. Надявам се, че този софтуерен продукт ще ви се понрави за целите на днешното събитие. За първата дискусия имаме два въпроса. Ако искате да участвате, може да отговаряте. И резултатите ще бъдат представени в края Първия въпрос. А, какви какви Какъв е процента на жените, които са представили истории в медиите през 2015 година? Втория въпрос е какъв е процента на героините в стоте най-популярни филми в САЩ през 2016 година, които са носили се, облекло, което възбужда сексуалните фантазии. Може да отговаряте. Ето ги вариантите. Ако имате въпрос към госпожа Бил Гехан, може да ги напишете на slide.do или да гласувате за въпроса, който ви се нрави най-много. Сега ще дам думата на госпожа Билгиан, която е член на парламентарната асамблея на съвета на Европа. Имате около 7 минути. Euh, euh, благодаря. Аз искам да ви благодаря от името на Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Голямо удоволствие и чест е за мен да се намирам сред вас днес, на 8 марта, един толкова важен ден и съм много доволна да видя, че един толкова чуден глас вече се издигна в тази зала. Госпожа Корадо, според мен, бе нашият глас днес. Поздравяваме и благодаря. Драги колеги, на всеки 8 март Сигурно и вие всички, като мен, си мислите, че още една година е минала и равенството между мъжете и жените все още е непостигната цел. Заглавието на изложението ми днес трябваше да бъде Жените оформят медиите. Обаче спонтанно възниква въпросът. Наистина жените ли оформят медиите? Или по-скоро медиите оформят жените? Това са два въпроса, на които, за съжаление, отговорите знаем. Във всички държави, членки на съвета на Европа, 47 на брой, жените са отчетливо недостатъчно представени във всички видове средства за осведомяване, особено когато става дума за ръководни длъжности и длъжности, на които се вземат решения. Това, което пречи на напредъка им във всички сектори на економиката, им пречи и в сферата на средствата за осведомяване. Разбира се, те присъстват на терен е, във военните конфликти и в хуманитарните кризи. Е, зная за какво говоря, тъй като дъщеря ми е журналист и в момента се намира в Сирия. Безпокоя се за нея като майка, но същевременно се гордея с нея, тъй като тя е смела журналистка, която обича професията си и въпреки всички рискове продължава да я практикува. Зная, че има други журналистки в други области като, например, разследващата журналистика, които понякога рискуват собствения си живот, както стана при убийството на журналистката Дафне Каруана Галисия в Малта. Върху това убийство трябва да бъде хвърлена пълна светлина. Жените, които работят в медиите, не са свободни от тежката действителност на разликата в заплащането между двата пола. Те са по-зле платени от колегите си мъже. Това не отдавна накара Кери Грейси, главен редактор на BBC, работеща от 30 години, да напусне работата си, за да се противопостави на тази тайна политика на заплащането която води до неравенство в най-голямата британска медия. И по този начин, благодарение на нейния жест, жените попаднаха на първа страница на вестниците. Елвира Друбунски Вайс, колега от Германия в парламентарната асамблея на съвета на Европа, е направила проучване, според което жените журналисти в Европейския съюз печелят 16% по-малко от е, мъжете. А този процент стига 24% в Белгия. Като цяло е, и журналистите в медиите са 40% от е, журналистите. И по този начин жените всъщност биват карани да напускат работата си. Те по-рядко се хващат на работа на пълно работно време, е, по-скоро работят е, като журналисти на свободна практика, което увеличава тяхната несигурност. Е, жените с деца са по-многобройни от мъжете с деца. И да бъдете журналист, като имате дете, е много трудно. Това е особено вярно в е, цифровата епоха, когато работния ден не свършва в редакцията, а продължава пред компютъра вкъщи. Особено е, тревожно е това, че жените журналисти са прицел е, на различни видове тормоз в интернет. Това въжи и за мъжете, обаче е, нападките срещу жените е, са с подчертано женомразки характер. Жените, които работят в медиите, също така са жертва и на а, физическо насилие. 50% са били жертва на сексуално посегателство, а 3 четвърти са страдали от всякакъв вид е, злоупотреби, включително словесни е, зложелателни нападки. Необходимо е да се върви към преодоляване на неравенството, но има много неща, които ни безпокоят. Разпространяват се все повече предразсъдъците е, в нашето общество, тъй като медиите ги разпространяват и ги вкореняват още по-дълбоко. Жените, е, за разлика от мъжете, биват свързвани с традиционни обществени е, роли и ако някой ги уважава, е, това е заради способността им да бъдат спокойни, меки, благосклонни и всичко да прощават дори насилието. Не е случайно това, Току-що бе цитирана Истанбулската конвенция. Това е най-пълният акт на света, изготвен от съвета на Европа и вие, Европейският парламент, неодавна го подписахте. Най-пълният акт, насочен към предотвратяване и борба с насилието срещу жените, като в него се съдържа специален раздел за ролята на медиите. Като се ангажират с тази конвенция, държавите страни по нея поемат ангажимента да работят за това медиите да се отнасят към жените в светлината на свободата на изразяване и да допринасят за разработването на политиките и на насоките за саморегулиране с цел предотвратяване на насилието срещу жените и укрепване на зачитането на тяхното достоинство. Аз същевременно съм парламентарист и в Турция, страна, в която журналистическата професия трудно се упражнява. Въпреки това, съм длъжна тук да цитирам една група, Доран, която е ръководена от четири жени. От години тази група е активна и води кампании за борба с насилието срещу жените в медиите, разпространяват информация сред обществото, поддържат телефонна линия за жертви на насилие и всичко това много допринесе за по-голямо разбиране на проблематиката свързана с насилието срещу жените. Искам да ви кажа, че в Исландия през 2006 година беше организиран Национален ден на жените в медиите, за да се преодолее неравенството на жените, макар и в един символичен ден – 38% жени са интервюират там средно, докато средната стойност за света е 25%. А през този национален ден на жените в медиите през 2016 година в Исландия, умишлено процентите бяха обърнати, така че да се даде повече гласност на мненията на жените. Това, което правим в борбата за равенство, трябва да се борим против омразата, против думите, изпълнени с омраз. За съжаление, жените много често са изложени на такива думи. Има множество материали, които, от които лъха насилие или сексуален уклон, когато се говори за жените. Сексизмът е един от най-дълбоко вкоренените предразсъдъци в нашето общество. И за да се преодолее тази тенденция, трябва да се влага много в образованието и обучението на момичетата в информационния сектор и в научната сфера. Тук трябва да се преодолее всякакво неравенство още от образованието, за да не се поставя под залог бъдещето на развитието на жените в тези области. Госпожо председател, вие също се борите за премахване на дискриминацията и за възстановяване на равенството. Множество действия са необходими. Всички те са изброени в препоръките, докладите, съобщенията на органите на Европейския съюз, на съвета на Европа, както и в националните планове за постигане на равенство. Но тези препоръки трябва да бъдат прилагани. Моята страна, Турция, първа подписа Истанбулската а, конвенция. Не е необходимо обаче само подписване и ратифициране. Трябва всичко да се изпълнява. Значи още една година е минала, равенството между мъжете и жените остава непостигната цел, но в медиите е необходимо да постигнем тази цел. Може би сте е, гледали филма The Post в който се разказва е, историята на една смела жена в Вашингтон Пост, която дори е, не е така от журналистическата професия, но е, продължава, въпреки всяко политическо влияние и натиска, да поддържа своя вестник. Давам я като пример и ви благодаря за вашето внимание. Thank you, madam, uh, for your word. Благодаря ви. Сега ще пристъпим към разискванията. Имаме 20 минути, тъй като малко изоставаме от графика си. Искане за изказване от Унгария Марта Матрай от Унгарския парламент. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми участници, много е важно, според мен, да обсъдим въпроса за медиите. Специалисти по психология на развитието твърдят, че медиите се отразяват върху психическото и умственото здраве на децата телевизионните канали, радиостанциите, екран, рекламите, билбордовете буквално ни наводняват с информация. От това проистичат различни последици за хората. Медиите в момента са в период на промяна от която най-засегнати са младите хора. Медиите са в състояние да въздействат върху ценностите на младите хора. Прекомерното използване на социалните медии може да доведе до психически заболявания. През 2016 година Унгария разработи стратегия за защита на децата в областта на цифровите технологии и медиите компетентният орган в Унгария се председателства от жена. Този орган изготви доклад за представянето на жените в телевизията. Бе установено в този доклад, че в унгарската телевизия жените се представят клишеизирано че има стереотипни представи за мъжете и жените. През 2017 година участието на жените в ръководните органи на публично-правните радиостанции, телевизионни канали бе едва 24%. То е ниско и в цяла Европа, а жените могат да окажат положително въздействие върху медиите, могат да покажат, че се нуждаем от силни семейства и силни общности. Една силна нация се основава единствено и само на силни семейства. За да са силни семействата, трябва да има физическа сигурност, трябва да се гарантират и други видове сигурност. Затова и политиката в областта на образованието трябва да е насочена към семействата. Економическата политика и политиката в областта на здравеопазването също трябва да са насочени към семействата, към изграждането на силни общности. Всичко това трябва да бъде предприето, разбира се, съвместно с мъжете. Uh, uh, Получих оплаквания. Моля да говорите по-бавно, за да могат и преводачите да ви следват. От Кипър сред нас е Мариела Аристандар от Комисията по правата на човека и равни възможности за мъжете и жените на Кипърския парламент. Благодаря. Мас-медиите са сектор, в който голяма роля играе конкуренцията. В тези медии се възпроизвеждат мъжки прототипи не са толкова широко обрисувани жените. Проведени са проучвания в Кипър, например, чието резултати са много обезкуражаващи. Само 19% от работещите в медиите са жени, а в социалните медии процентът е дори по-нисък. Много ниско е участието на жените като цяло в медиите. В новинарските емисии пък само 8% от работещите са жени. Това е стойността за радиостанциите. Трябва да настъпи някаква промяна политическите действия, както и мерките в областта на економиката, почти изключително се отразяват от мъже в медиите. Освен това, в новинарските емисии, като че ли представянето на новините е насочено по-скоро към мъжете. Затова сега трябва да работим за постигането на реално равенство между половете в мас-медиите. Става дума не само за работещите в тях, но и за това към кого всъщност са насочени посланията, излъчвани от медиите. Освен това, трябва да се предприемат положителни действия. Трябва да се разработят индекси Следва да се събират също така и данни за това как се представят новините. Всичко това има силно отражение върху общественото мнение, върху това как то възприема ролята на мъжете и жените. Допринася също така и за много силно разделение между половете трябва да има реална равнопоставеност на работното място, за да няма неравнопоставеност между половете и да се гарантира и равно заплащане за мъжете и жените. Благодаря ви. Сега давам думата на представителя на Дания. Съжалявам, много ми е трудно да произнеса името ви. Трудно ми е да произнеса фамилното ви име. Имате думата. Благодаря. Благодаря на парламента за това, че организира тази среща. Мисля, че е много важно а, да говорим за плановете, да говорим освен това за проучванията и за данните, защото имаме данни. Знаем как изглежда действителността, знаем, че жените не са достатъчно добре представени в сферата на медиите, на културата и ето защо трябва да има хардкор действия. Мисля, че там, където има обществено финансиране, трябва да има и равнопоставеност. Това трябва да е изискване, което да поставим. Чухте какво каза госпожа Гавран. Водещите позиции се вземат най-вече от жени. Почти 90%. Какво да направим, значи? Трябва да имаме квоти. Мисля, че по този начин ще подобрим и е, положението и имиджа на жената в медиите. Нека да не чакаме още 20 години, нека да въведем квотите и да видим до какво ще стигнем. So Благодаря ви. Е. Напълно съм съгласна с вас. Имам нужда от квоти. Представителят на Норвегия Имате думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Медиите са от изключително значение за демократичните ни системи. Обществата ни зависят от а, критичността на журналистите и медиите. Затова има и проблем с това, че медиите са доминирани от мъже. Това води до спад в критичността им. Съгласно статистическите данни, медиите са доминирани от мъже в световен мащаб. 80% от членовете на управляващите им органи са мъже. Има също така и разлика в заплащането между мъжете и жените. Ако мъжете продължат да доминират, няма да има баланс на ниво ръководство на медиите. Има проблем, проистичащ от това, тъй като така се губят ценни компетенции. Освен това, в света на медиите потреблението до голяма част се определя от алгоритми, т.е. ще има загуба и на публика. Освен това, медиите ще се нуждаят от повече жени ръководители, ако искат да са конкурентоспособни в бъдеще. Освен това, ако има повече жени на ръководни позиции в медиите, те ще могат да се борят и срещу сексуалния турмоз. Норвежките действащи лица в областта на медиите направиха проучване сред работещите там. Оказа се, че жените работещи в медиите е най-вероятно да станат жертва на сексуален турмоз. Трябва активно да се работи за назначаването на жени на ръководни позиции в медиите. Така медиите ще бъдат едно сигурно работно място. Освен това, осведомеността е като млякото. Тя трае само няколко дни за това и трябва постоянно да има мерки за осведомяване на обществеността. Uh, Благодаря ви. Сега давам думата на представителя на Румъния. Uh, oui, thank you very much. Uh, je vous remercie. Благодаря. Благодаря, ще се изкажа на френски, може би и малко на румънски. Искам да ви предам най-сърдечни поздравления към всички жени, към всички женове на комисията. Аз идвам от Румъния, представлявам комисията за равенството на половете и на шансовете в Камерата на депутатите в Румъния. Днес не е ден на жените, а ден ден на правата на жените. Е, те продължават да се борят, е, за да е, преодолеят стотици векове дискриминация и страдание. Затова е много важно един ден годишно да си спомняме за техните права. В другите дни също си ги спомняме, но днес, говорим за това повече. Е, припомняме си, че е, трябва е, да наваксаме неща, които са ни били отказвани със столетия. Искам да премина сега на румънски, за да се чуе и румънския в този междукултурен диалог. Национал европеан Avem uh, câteva date importante. România se aliniază programelor și politicilor axate pe eliminarea ще се спра върху положението в Румъния. Има няколко важни неща във връзка с това, които трябва да си припомним. Румъния предприема мерки за повишаване на участието на жените в обществения живот. Много често жените получават по-низко заплащане от мъжете, жените често стават жертва на насилие и злоупотреби, по-слабо представени са на позиции, свързани с вземане на решения. За съжаление, клишетата и стереотипите изобилстват в страната. Нерядко жените се свързват изключително с ролята на домакини, а на мъжете се гледа като на глави на семейства и изхранващи семействата. Има статистически данни, според които жените по-рядко биват представени в медиите, биват представени също така в по-малко положителна светлина в сравнение с мъжете. Жените често биват представени в медиите като знаменитости, а не като специалисти в някаква област. И това може да бъде измерено ако разгледаме начина по който биват обрисувани жените, в какви роли биват представените в медиите, в Румъния се наблюдавам влушаване на положението на жените. в а, научната сфера, например, включително и в областта на инженерството. Румъния е разработила стратегическа програма, съфинансирана от Европейския съюз. Целта на тази програма е по-положителното представяне на жените в медиите. В изпълнението на програмата участват организации на гражданското общество, както и представители на бизнеса и на пазара на труда. Бяха предприяти някои положителни мерки в Румъния във връзка с представянето на жените в медиите. Прияти бяха редица законопроекти, бе създадена агенция в областта на равните възможности. Тази агенция от 2016 година насам ежегодно организира и провежда седмицата на равните възможности. Тази инициатива е насочена най-вече към младите хора. Младежите участваха в дебати, организирани в 11 училища в Букурещ. В тези дебати участваха творци, журналисти и други известни личности. Бяха прожектирани филми, бяха организирани и кампании за повишаване на осведомеността за домашното насилие и трафика на хора. Освен това бе учреден и публичен форум, в който можеха да участват учащи се и да обсъждат въпроса за равните възможности. Съжалявам, но нямаме повече време, казва председателката. Имаше също активна дейност и по Фейсбук. В заключение през тези години има много добри проекти, които завършиха с добри резултати. Надявам се, че такива ще има и в бъдеще. Благодаря на всички и по-нататъчен успех. Uh, Председателката, благодаря ви. Имаме още най-много 10 минути. Да видим колко добре сме се справили с технологиите. Какви са резултатите по въпросите по сайта sli.dom? Благодаря на всички, които участваха в проучванията. Сега ще прочета отговорите на първите, при първите две проучвания. Какви са били отговорите на първия въпрос? Става дума за процента материали, публикувани или излъчени от жени по медиите по света през 2015 година. Тук виждате резултатите. Вторият въпрос. Какъв смятате, че е бил процентът на героините в стоте най-гледани филма в САЩ през 2016 година, които са били облечени в дрехи, провокиращи сексуални фантазии. Виждате отговорите тук. Uh, regarding the questions, the most popular question introduced via... А кой е бил най-популярният въпрос на сайта sli.do? Uh, what do you think? Какво смятате, че можем да направим, за да бъдат жените положително представени в медиите? Euh, да, избирателите и зрителите са и мъже, и жени. Следователно опираме до въпроса за търсенето и предлагането. Мисля, че е необходимо да се заеме по-твърда позиция от страна на жените. Най-напред онези, които са граждани, които купуват вестници, четат вестници или следят други медии, например в интернет те трябва да издигнат гласа си, както бе казано. като детето, което плаче и пищи, за да получи храната си. Това е борба, която се води в много страни. и когато аз съм в Страсбург, в парламентарната асамблея, в нашата комисия за равенството и забрана на дискриминацията, в Страсбург аз съм от 15 години, аз съм като вас. Виждам, че и там има напредък понякога, но вървим с стъпка напред и две крачки назад. Понякога е дори е, разочароващо да се види след всичко, което ние правим, след всичко, което майките ни, които дори бабите ни са направили в нашите страни, че може би именно бабите ни са били по-напреднали, отколкото са сега внучките ни, като се види на къде върви животът, как се променя мисленето. Като се види как се развила тази омраза към другия, и това въжи и за двата пола. Наистина понякога се обезверява човек. Но трябва да се продължава работата, трябва да се продължава борбата. Както тук в Европейския парламент, така и в съвета на Европа в Страсбург и навсякъде, във всички наши страни. Много се радвам, че също така има прояви на равенство, примери на равенство. Има толкова много жени, които са на днешното заседание. Както обичайно на 8 март присъстват повече жени, отколкото мъже, но борбата не е приключила. Трябва да работим за по-широкото присъствие на жените навсякъде в медиите, във всички сфери на изкуството, в киното, в музиката. Трябва да има доверие към жените. Thank you so much, madam. Е, Благодаря ви. Сега ще дам думата на госпожа Михайла Шойдрова за заключителни думи. Имате две минути, мисля. Много малко време. Благодаря. За да приключим и да обобщим, искам да благодаря на нашите гости, както и на всички вас, които участвахте в дебата. Е, бих желала да благодаря е, и на колегата от Парламентарната асамблея на съвета на Европа, е, защото съветът на Европа и Европейският парламент еднакво искат жените да имат повече влияние в медиите, а чрез тях и върху обществото. Искаме жените да бъдат по-широко чувани, в моята работа за равенството на жените в медиите в Европейския съюз, мога да споделя, че медиите заслужават да има по-широко влияние на жените. И очаквам предложения от други колеги за всичко, което може да допринесе за тази цел. Искам да благодаря на онези, които вече са дали предложение. Например, госпожа Родригес. Жените са по-уязвими и физически, и на работа. Работата на нашата комисия ФЕМ е свързана с доста примери в тази насока и ние предлагаме решения за тяхното преодоляване. 68% от всички абсолвенти, които излизат от факултетите по журналистика, са жени. Но само 30% са жените на ръководни постове. Какво равновесие е това? Това не е никакво равновесие. Разликата в заплащането между мъжете и жените в медиите възлиза на 17%. Това също говори за липса на равновесие. Много по-рядко жените биват цитирани като коментатори или експерти. Това става в 17% от случаите. Не е достатъчно. Жените са толкова надарени, колкото мъжете, но трябва непрекъснато да преодоляват по-тежки условия, за да се доказват. Особено тревожно е това, че няма достатъчно жени на ръководни длъжности в медиите. Това е, се отразява пряко върху съдържанието на медиите, върху тяхната ориентация, насоченост и върху представителството на жените. А, също така е, не се отразява благоприятно върху начина по който те, когато работят в медиите, могат да съчетават е, професионалните и личните си задължения. Длъжни сме да прилагаме законите, които вече съществуват. Има директива за забрана на дискриминацията. Има директива за заетостта. За аудиовизуалните медийни услуги. И има нова директива за равновесието между личен и професионален живот, която в момента е в процес на обсъждане в Европейския парламент. Има обаче и неща, които могат да се направят извън законодателството, да се подпомага професионалното обучение и образование, да се подкрепят добрите примери във всяка отделна структура, също така да се води кампания против сексистските реклами това, например, е нещо, което правим в Чехия. Тук в Белгия, например, има една много хубава инициатива, която се нарича Експерталия и ние можем да почерпим пример от нея медиите имат нужда от по-широко влияние на жените. Вярно е, че съществуват много смели жени, журналисти. И аз е, това мога да добавя към е, отговорите на вашия въпрос. Е, е как е, да стимулираме разпространението на добри примери. Има много е, добри, много е, известни жени, е, които могат да служат като пример. Видяхме това и сред нашите гости. Искам да се възползвам от присъствието на колегата ни от Турския парламент и да припомня, че в момента жени журналистки са лишени от свобода и се намират в турските затвори. Необходимо е, е те да бъдат освободени. Особено госпожа Насил Шак, която е осъдена на доживотен затвора и то по политически причини. Зная, че е, положението е, в Турция е тежко, но ние сме длъжни да издигнем глас за освобождаването на такива жени. Обедена съм, е, че ние тук можем свободно да говорим и да споделяме вижданията си, убежденията си. Надявам се, че работата ни тук ще се увенчае с успех. Впрочем, както вие казахте, драга колега, В Европейския парламент а, ние сме а, в една много добра атмосфера, защото Близо 40% от парламентаристите са жени. Почти поравно са поделени ръководните длъжности. Почти навсякъде има председатели или заместник-председатели жени. Тоест, ние тук се стремим да бъдем на висотата на думите си. И се надявам, че в бъдеще всичко ще може да стане така и за останалите жени извън Европейския парламент. Благодаря много за вашето сътрудничество и помощ. Благодаря, Михайла. Много бях благосклонна. Изказва се в продължение на повече от 6 минути. Благодаря на госпожа Гулсон Билгехан на Михаела и на останалите участници. Ще се продължаваме да се борим за всички потискани жени по света. Искам специално да упомена жените в Етиопия. Ако направите този жест, мисля, че те ще ви разберат. Преминаваме към следващата експертна дискусия. Тя ще бъде водена от госпожа Козловска Раевич, член на Европейския парламент. Мадам Комисионер. Госпожо комисар, уважаеми членове на Европейския парламент и на национални парламенти, госпожи и някои господа, Сърдечно приветствам всички с добре дошли в рамките на втората експертна дискусия. Тя ще е посветена на овластяването на жените и момичетата чрез цифрова интеграция. Приветствам госпожа Мария Габриел, комисар отговарящ за цифровата економика и цифровото общество. Uh, MIP Isaacum Bilbao Barandika from сред нас е и госпожа Изаскун Билбао Барандика от Европейския парламент. Тя е за докладчик по препоръката към съвета за приоритетите на Европейския съюз за 62-та сесия на Комисията на ООН за статута на жените. Госпожа Билбао Барандика ще обобщи експертната дискусия. Добре дошли на членовете на Европейския парламент и на национални парламенти от Европейския съюз. Сред нас са също и други заинтересовани страни и представители на социалните партньори. Ще изслушаме и видеопослание на Карлос Моедас, комисар отговарящ за научните изследвания, науката и иновациите. Той ще ни обяви финалистите в надпреварата за наградата на Европейския съюз за жени новатори. Ще кажа няколко уводни думи в рамките на две минути. Ще се изкажа на полски, така че моля служете си слушалките. Английски е на втори канал. Е, шановни Państwo, е, сектор ICT Уважаеми госпожи и господа, секторът на ИКТ се развива много бързо заплащането в него е високо. Има огромно търсене на продуктите и услугите от този сектор. През идните 5 години в Европейският съюз ще има недостиг от 200 000 специалисти в областта на ЕКТ. На жените се падат 30% от работната сила в сектора. Повечето от тези жени работят в по-низките ешелони и са зле платени. Жените използват онлайн банкирането, например, в по-малка степен от мъжете, в по-малка степен от тях се възползват и от възможностите на мобилния интернет и на електронната търговия. В представянето в медиите на интернет на нещата и на други съвременни продукти и услуги от областта на ИКТ доминират мъжете и момчетата. Новите технологии ни дават възможност за повече гъвкавост – повече гъвкавост на работното място. Новите технологии разкриват повече възможности за жените новатори. Дават ни също така шанс да се справим с неравенството, да насърчаваме образованието и заетостта сред жените, не само в по-богатите страни, но и в по-бедни страни и региони, както и в селските райони преквалификацията също ще бъде възможност в бъдеще. Ако има неравенство в сектора на ЕКТ, неравенството в момента е факт, то проистичащите от това разходи са 7 милиарда годишно. Секторът на ИКТ е огромен шанс както за жените, така и за економиката на Европейския съюз. Трябва просто да направим така, че жените да могат да се възползват от наличните им инструменти. Във връзка с това призовавам държавите членки и правителствата им да въведат задължително обучение по ИКТ на всички образователни нива, включително и в предучилищна възраст. Жените трябва да имат равни възможности. Трябва да имат възможност в бъдеще да избират към каква професионална дейност да се насочат. Нека припомня, казва председателката на всички ви, че можете да влезете в сайта sli.do и да участвате в проучванията. Има два въпроса в проучването. Първият е коя от следните четири държави членки на Съюза е с най-голям дял жени специалистки по ИКТ – Белгия, Естония, Швеция или България? Вторият въпрос е какъв според вас е приблизителният процент на жени вишистки в областта на ИКТ – 9, 17, 29 или 51? Имате също така възможност да гласувате за въпрос. Ако гледащите ни по интернет имат въпрос към комисар Мария Габриел, могат да го зададат в сайта sli.do, могат да гласуват и за предпочитани от тях въпрос. Госпожа Габриел на края на тази експертна дискусия ще отговори на въпроса, получил най-много гласове. И сега Давам думата на Мария Габриел, комисар, отговарящ за цифровата економика и цифровото общество. Имате думата, госпожо Габриел. Благодаря много, госпожо Козловска-Раевич, драга Агнешка, е, драга Госпожо Билбао, уважаема госпожо Гомеша, уважаеми членове на комисията, уважаеми представители на националните парламенти. най-напред огромно благодаря за това, че ме поканихте да споделя Международния ден на жената с вас. Е, също така трябва да кажа, че е голяма емоцията ми е, да дойда тук, защото от 9 месеца съм европейски комисар за цифровата економика и общество и за мен е огромно удоволствие да се върна тук сред вас, на които може толкова да се разчита за защита на правата на жените и то не само в деня предназначен за тази цел. Аз съм била една от вас е, в продължение на години и мога само да изразя възхищението си за вашата устойчивост, за силата, с която защитавате каузата на жените. Затова още в началото искам да ви благодаря. Благодаря за силата, която вдъхвате на всички ни. И накра... нека сега веднага премина към същината на темата. Е, преди е, около 10 години в Economist беше публикувано заглавие в смисъл, че Китай, в Китай економическият ръст и цифровата економика се изнасят на плещите на жените. Всъщност много дължат на жените економическите гиганти като а, Китай и други държави. Това е по-вярно днес, отколкото всякога. Днес трябва като общество да си поставим въпроса дали а, този двигател на растежа се радва на сериозно отношение от страна на обществото. Е, изключително е участието на жените и на момичетата във всички области на човешкия живот и дейност. Аз искам да се спра специално на цифровата економика, не само защото отговарям за нея, а и защото съм изключително обезпокоена от това, че тук а, е, жените сякаш отсъстват. А, е, ние а, преминаваме към нова епоха. Това е много хубаво и трябва да направим всичко, за да подкрепим този преход. Е, цифровата економика добавя към брутния вътрешен продукт ежегодно 415 милиарда евро. Има анализ задълбочен на данните, изкуствен интелект и разум. Е, това са изключително динамични сектори до 2020 година растежът там ще бъде 3,9%. И въпреки всичко има ясно изразен дефицит търсене на повече специалисти в областта на информационните и съобщителни технологии. След 2020 година 90% от работните места ще могат да бъдат заемани само ако притежавате базисни компютърни умения. Каква е ролята на жените? Отговорът е ясен. Повече жени в цифровата сфера – мог, могат да доведат до увеличаване на БВП на Европейския съюз с 16 милиарда евро. Начеващите предприятия ще е, успяват повече, защото когато те са създадени от жени, те успяват повече. Също така ще има повече разнообразие в едно предприятие, както на персонал, така и на продукти, така и на услуги. Това са последните проучвания е, във връзка с участието на жените в цифровата епоха, е, които днес обнародва комисията и аз съм тук, за да споделя тези констатации с вас. Необходимо е да се подпомагат жените като двигател на растежа и преди всичко трябва най-напред да си дадем сметка за това къде се намираме. О, не, миналата година съобщава, че движението към равенство сякаш спира и че разликата между половете се задълбочава. В Европа има четири пъти повече мъже участници в проучванията, свързани с информацията и съобщенията. също така спада броят на жените, които учат в висшите учебни заведения по специалности, свързани с ИКТ. Спадът е значителен в сравнение с 2011 година спада и броят на дружествата в тази сфера и къте, които се ръководят от жени. Освен това, ръководителите на дружества в ИКТ са пет пъти повече мъже, отколкото а, жени. Броят на жените създатели на дружества е а, почти наполовина, колкото броят на мъжете. И а, само 10% от а, е, дружествата с рисков капитал а, е, имат а, е, жена създател. Всъщност, жените далеч не са така представени в разработването на продуктите и услугите в сферата ИКТ. Това е не само социална несправедливост, а огромна загуба за економиката и за обществото. Как можем да привлечем повече жени и момичета, за да преобърнем тази тенденция? Естествено, чудодейни решения няма. Имаме нужда от решение с множество аспекти, насочено към разнообразието от фундаментални причини, довелени до това положение. Действия трябва да се предприемат на всички нива. За това в момента аз и екипът ми работим за стратегия за жените в цифровата сфера, която ще бъде посветена на три области. Първо, иска ми се да поставя на прицел архаичните стереотипи за ролята на жените, които продължават да битуват в нашето общество, включително и в цифровата сфера. Знаете, че е, изборът е, на академична професия не е линейно решение. Е, тук много фактори играят своята роля. Семейната среда, ценностите, обкръжаващата среда. Ние сме длъжни да преоценим своите ценности и начина по който се отнасяме към действителността. Ако всички момичета си мислят, че е, информационните и съобщителните технологии са за момчетата, които обичат да се изолират в стаите се, тогава не можем да направим много. Жените, момичетата, е, не винаги са наясно с това как точно изглежда обществото в момента и за това трябва да започнем от жените. Те са само 24% от е, работещите е, в традиционните медии, 26% от тези, които работят в медиите в интернет и в Твитър. Освен това, не са много примерите за жени с успешна кариера – с процъфтяваща кариера е, в информационните и съобщителни технологии. Тоест, е, жените е, модели ще бъдат много важни. Едно проучване на Microsoft напоследък показва, че жените не искат да учат компютри, да се занимават с научна работа, защото смятат, че няма да могат да си намерят работа. Нашите проучвания потвърждават че е, жените не се насочват към точните науки, защото се опасяват, че няма да могат да се реализират. Същото въжи за филмите, за телевизията, за социалните медии. А там трябва да има справедливо представене на ролята, която жените играят в обществото. И тук своята роля имат държавите членки. Веднага ще дам един пример. Директивата за аудиовизуалните медийни услуги – в момента с Европейския парламент и с съвета водим преговори за нейното изменение. Тази директива забранява дискриминацията в търговските съобщения, когато тази дискриминация е основана на пола. Директивата забрана дискриминацията и за човешкото достоинство също забранява дискриминацията и призовава аудиовизуалния сектор да се бори с дискриминацията и да утвърждава един разнообразен и реалистичен образ на състоянието на обществото и на ролята на жените и мъжете в него. Значи, време е вече да обсъждаме резултатите, които са постигнати чрез тези директиви с съответните отрасли. Но, честно казано, до такава степен не са представени жените в медиите, а, че това е само отражение на непредставянето им в аудиовизуалната сфера. Е, ако огромната част от е, произведенията се продуцират от мъже, как да бъде реалистично отразено положението на жените и тяхната роля в обществото? Е, филмите ще бъдат с много повече цвят, с много повече разнообразие, ако жените заемат своето достойно място. Може би един нормален човек ще си каже, да, нормално е и мъжете и жените да играят роля в развитието на информационното общество. В това трябва да убедим жените. Така трябва да насърчим жените да учат тези професии, да се подготвят за тях и да ги практикуват последствие. Ако можете да направите нещо, можете и да бъдете нещо. Аз това искам да насърча чрез програмата Медия. И тук отново искам да благодаря за помощта, която ни оказва Европейският парламент. Програмата Медия е от самото начало един от огромните успехи на Европейския съюз, включително чрез подкрепата на Европейския парламент и в момента сега продължаваме борбата за нея чрез проектите на следващ бюджет на Европейския съюз. Чрез програмата Медия 2018 година ще анализираме участието на жените в информационните технологии и съобщителните технологии и в медиите като ще се постараем такива проекти да бъдат изпълнявани и през 2018-2020 година. През 2018 година ще участваме на фестивала в Кан в сътрудничество с различни партньори, за да обърнем внимание на обществото на значението на всички тези въпроси. Предвиждам и други инициативи по време на Европейската година за културното наследство и в рамките на е- Европеана. Например, в Европеана защо да не си спомним как през годините правата на жените са били утвърдени в Европа? Защо да не отдадем почет на всички онези жени, които доказаха, че жената не е само жертва, тя е двигател на растежа, тя е действащо лице на промяната? Би трябвало да обединим усилията си на всички нива. И за мен това е единственият вариант, за да променим клишетата и предразсъдъците от миналото. Нека е, да заговорим с по-силен глас за нашия е, феминистки модел. При конференциите трябва повече жени да участват като оратори. А, явно, че тук на днешното заседание няма нужда да правим повече, но не навсякъде е така. Също така, от 2018 година вече не можем да приемаме конференциите и ораторите за тях да не включват достатъчно жени. По тази причина започнах една кампания Ако няма жени, да няма оратори. И аз съм се ангажирала да не участвам в конференции и публични изяви, в които жените няма да бъдат достатъчно представени. Или в които аз ще бъда единствената жена участник. Приканвам ви да се присъедините към нашата кампания и да се превърнете в нейни посланици. Проблем, но за сърцевината на проблема е това, че често изключването на жените е несъзнателно. От толкова години е, жените не участват в определени конференции, че организаторите дори не се сещат за тях. Затова ние бихме искали да променим този начин на мислене. Ако няма оратори жени, то няма да има и конференция. Това е нашата инициатива. Няма място за демагогия. Има толкова много компетентни жени, които могат да бъдат поканени за всеки панел от оратори. Второто, на което ще се е, спрем, е образованието и обучението. И много се радвам на това, че от национално равнище могат да постъпят толкова много конкретни примери за това какво можем да направим повече. Но тук сме длъжни да подходим към предизвикателството. Като имаме предвид, че цифровата сфера дава власт на жените и момичетата. В образователната сфера – 90% от момичетата проявяват интерес към компютри и компютърни умения, но въпреки този голям интерес не учат нищо свързано с компютри в университетите. Затова трябва да се знае, че обучението по точни науки отваря вратите към предприемачеството, към информационните технологии, като професия. то... И тук има една добра новина – след като работихме в прекрасно сътрудничество с комисаря за образованието господин Наврачич през януари, публикувахме план за действие за цифрово образование в Европейския съюз. Днес наистина трябва да изпълняваме насърчим по-широкото използване на цифровите технологии в образованието, за да дадем на жените и на момичетата необходимите им компютърни умения. И в тази връзка подчертаваме, че е, младите европейци трябва да научат базовите алгоритми, е, да научат това, което е най-основно, за да могат да създадат собствени продукти. И ето тук една инициатива съществуваща на комисията, седмицата на кода. Е, всеки октомври месец, през е, целия месец, се провежда инициатива е, с доброволци, които проявяват интерес към компютърното кодиране. Защото ние не сме само ползватели на компютърно съдържание. Ние сме създатели на компютърно съдържание. Машините никога няма да заменят човека в неговите социални отношения и в неговата творческа способност. И е, затова, като гледам как растат цифрите на участието, през 2017 година в тази инициатива имаше 1 200 хиляди участници, 46% от тях бяха жени. Впечатляваща цифра. Трябва да продължим да насърчаваме това участие. Аз искам на тази инициатива да придам нов тласък. Нашата амбиция е 50% от училищата в Европа да участват в седмицата на компютърния код от тук до 2020 година. Също така има европейска коалиция за цифрови умения и компетентност. Тя бе създадена преди една година на основата на 19 национални сдружения. Искам да отправя призив към страните, които все още не са се присъединили, да помислят за такова присъединяване. Коалицията до сега на 7 милиона европейци е предложила обучение в цифровата сфера и днес това показва как мобилизацията на всички нива дава резултати. Такава ни е необходима. Не само е, държавите членки, не само европейските институции, не само гражданското общество. Всички трябва да се мобилизираме, за да увеличим цифровите умения. И това е мой приоритет номер едно. Убедена съм, че дори да предложим най-добрите законодателни текстове, дори ако създадем най-хубавите финансови инструменти, ако не инвестираме в мъжете и жените, в хората сега – този цифров преход никога няма да ни отведе до положителния резултат, който така много всички желаем. Също така имаме няколко награди на европейско ниво. Комисарият Моедеш ще говори за това. Digital Skills Awards има, които отбелязват цифровите умения. Започнахме проект IT for She, информационни технологии за нея, който, който следва да стимулира разпространението на цифровите умения сред жените. И трети приоритет цифрово предприемачество и новаторство. Липсва критична маса от жени в точните науки и в последващото кариерно развитие в областта на тези науки. А, ако не, не започнете да се развивате в тази област, не можете и да се развиете. Само 17% от жените кои, са, са жените в е, броя на онези, които работят в информационните и е, съобщителни технологии. 40% са предприятията обаче, които търсят специалисти, което означава, че има огромни трудности, има огромен недостиг на специалисти. Един фрапиращ пример е сигурността в киберпространството. Там има масов недостиг на компетентни жени. И 1,8 милиона е, ще бъдат е, вакантните работни е, места в целия свят до 2022 година, като 350 хиляди ще бъдат вакантните места в тази сфера само в Европа. Тези места не могат да бъдат заети само от мъже. Следователно, още на този етап се нуждаем от жени. Трябва отново да си зададем въпроса какво пречи на жените да подходят към ръководни постове, към ръководството на предприятия в сферата на ИКТ. Липсва е, увереност винаги трябва да споменаваме този фактор и да работим за неговото отстраняване. Също така няма мрежи, които да подпомагат жените, няма достатъчно финансова подкрепа. Съгласно един доклад, публикуван неодавна, само 6% от европейските предприятия в раздели А и Б имат директори жени. Това означава голяма економическа загуба. Проучванията показват, е, че начеващите предприятия, създадени от жени, имат 63% по-добри финансови и економически резултати, отколкото начеващите предприятия, създадени от мъже. Е, кампаниите, които се ръководят от жени, са по-успешни от тези, които се ръководят от мъже. Тоест, е, липсата на жени в цифровата област и нейното преодоляване са също за нас основен приоритет. Естествено, не ползваме, не почваме от нулата. Комисията е финансирала WeHubs, е, една екосистема е, за свързване на жените предприемачи в цифровата област. Е, също така създали сме награди е, за онези жени, които дават изключителен пример на другите да ги последват. Е, стремим се да разширим познанията и на научната област, на изследователската общност за необходимостта от повече жени. Както казах, липсват хора за гарантиране сигурността на кибернетичното пространство. Когато говорим за киберсигурност, липсата на компетентност сред жените е риск за нашата сигурност, за нашето общество, за нашата демокрация. Трябва наистина да се възползваме от всички инициативи, които съществуват, е, за да се борим с съществуващите не добри нагласи към участието на жените в компютърните занимания. И тук трябва да работим и с компютърния отрасъл, и с научната сфера, за да можем много силно да подходим и да имаме убедителни резултати. И най-сетне, нека не забравяме международното измерение. Европейският парламент никога не е забравял международното измерение. Ние винаги отстояваме на тази международна плоскост своите ценности. Разбира се, както страните, така и жените не са хомогенни. На група. Те много се различават помежду си. В рамките на цифровата политика за развитието, ние искаме да подпомогнем своите партньори да разработват и изпълняват повече проекти, чрез които да дават възможности на жените за перс... професионална перспектива, за заетост. Аз през юни ще бъда председател на е, форум на високо равнище за участието на жените и момичетата в цифровизацията и се надявам, че така ще допринеса за това те да бъдат стимулирани да настъпят в тази сфера. Днес, на Международния ден на жените, искам да излъча едно силно послание. Имаме нужда от ангажимента на мъжете, на жените, на училищата, на университетите, на професионалните отрасли, разбира се, на Европейския парламент, на националните парламенти и на държавите членки, за да постигнем целите си. Европейският парламент винаги е правил много в тази сфера. Още веднъж благодаря за организирането на тази конференция. Както разбирате, тази тема ми е много близка. Извинете ме, ако бях по-пространна, говори сърцето ми. Но сърцето също ми подсказва, че думите винаги трябва да бъдат следвани от дела. Става дума за доверието към нас. То е поставено на карта. И е, искам още веднъж да благодаря, защото това, което вие правите, показва енергично, че думите могат да бъдат последвани от дела, че нашите думи не са празнословия и само заедно, работейки заедно, можем да стимулираме настъпването на промяната. Искам да ви кажа просто благодаря и да отправя към вас пожеланието си за един свят, в който цифровата трансформация пази най-скъпото на света човешкото същество, човешкият лик. За мен Човешкият лик се състои от мъже и от жени. Нека не забравяме това. Thank you very much, Madam Commissioner, for inspiring work. Благодаря, госпожо комисар, за тези вдъхновяващи слова. Сега ще чуем едно видеопослание от името на комисар Карлош Моедаш. Той е комисар за научната дейност, иновациите Уважаеми госпожи и господа, добър ден, честит Международен ден на жената. Успеха не се определя от пола ти, а само от мечтите ти и от това колко усилено ще работиш, за да ги осъществиш. Това са думи на най- известната жена архитект в историята, Заха Хадид. Тя ги произнесе преди да почине. Днес света говори на висок глас за това колко е важно да има равенство на половете. Много от вас в тази зала са превърнали равенството във ваша мисия 365 дни годишно. За мен битката трябва да се води на много фронтове. И два от най-силните ни инструменти са науката и иновациите. Ето защо това, този стремеж, този дух стои в основата на наградата на Европейския съюз за жените и новаторки. Няма да спрем, докато не осветлим в пълна степен положението на жените и новаторки. Тази година получихме 122 кандидатури. Всяка една от тях е на изключителен иноватор. На 26 юни на конференцията Webit в София аз ще обявя кои са победителите. Днес ще ви представя 12-тимата финалисти. Преди това обаче сърдечно благодаря на председателката на Комисията по правата на жените Вилия Блинкевичуте. Твоята мисия и твоята жизненост и желание да успееш са достойни за уважение. Нека да не ви карам да чакате повече. Ето ги сега от всички краища на Европа, 12-тимата финалисти за наградата за жените иноваторки през 2018 година. Поздравления за тези дами, за финалистките. Поздравления за техните невероятни постижения. Те оказват сериозно въздействие върху нашите общества и са вдъхновение за много жени и момичета в целия Европейския съюз, които искат да се занимават с наука. Сега ще преминем към дебата. Нямаме кой знае колко много време. Всички оратори ще имат максимум 2 минути за изказване. Тук разполагам с е, едно чукче и ще го използвам, ако се наложи. Започваме с е, Испания. Госпожа Камеро, заповядайте комисаря, ¿qué hacemos los Estados miembros? Me gusta. Благодаря. Говорим за информационни технологии. Ние в Испания въведохме една програма, която съществува от 2014 година. Нейната цел е да насърчи участието на жените в информационните технологии. Ние сътрудничим с експерти, целта е да се разшири участието на жени. В тази област опитваме се да използваме новите технологии, опитваме се да се преборим с сексизма в ИКТ. Искам да кажа, че броя на жените в сферата на информационните технологии е много малък, особено на ръководни постове. Мога да спомена големите компании Google, Microsoft, Twitter, Facebook. Има известно подобрение, но трябва да продължим със своите усилия. Важно е образованието, естествено. Важно е обаче и да се справяме с стереотипите. Иначе няма как да ангажираме повече жени в информационните технологии. Необходимо е да се справим с сексизма не на последно място и в сферата на компютърните игри. И на последно място искам да кажа, че трябва да разширим своята дейност в селата, в отдалечените райони. Там трябва да може жените да могат да използват банкови цифрови услуги, цифрово здравеопазване и какво ли още не. Трябва да се справим и с насилието по признак пол. В Испания ние подписахме е, един пакт за справяне с насилието по признак пол искаме да ангажираме и младеща за този пакт. Е, много е притеснителен факта, че сред младите хора в Испания също има сексистски предразсъдъци. Искаме да ги образоваме, искаме да образоваме техните родители, искаме да образоваме и преподавателите в училищата на тези млади хора. Когато се използват социалните мрежи, е необходимо да се проявява разбиране към проблемите на различните категории в обществото. Искаме да видим как можем да се справим с насилието, независимо къде се упражнява то. Искаме, освен това, да променим своето законодателство, тъй като цифровото насилие, насилието в цифровата среда е нещо много разпространено. На следващо място, необходимо е да променим и наказанията за престъпления, извършени в интернет. Само по този начин ще имаме повече демокрация и по-голямо равенство. Благодаря сега от името на Чехия Франтишик Коприва. Имате думата. Си, а, важени колегове. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги. Бих искал да благодаря на докладчика госпожа Шойдрова, както и на службата за поручвания на Европейския парламент за усилията и в тази област. Аз е, не съм убеден, че мога да се определя като специалист в тази област, но съм се допитвал до много колеги и като цяло съм съгласен с съдържанието на доклада. Съгласен съм, че трябва да се срутят всички стени. Нека да заявя, че квотите, поне по-моему, не са правилният способ за срутването на стени, защото квотите могат да принудят жените да заемат позиции, които не биха им се понравили. Например, една жена, която е попаднала на едно работно място само защото са били наложени някакви квоти, може да стане обект на отношение, по силата на което тя се счита за получила съответното място само защото има квоти, а не защото има съответните умения. Самите жени също трябва да поведат борбата. Необходимо е да се приемат и мерки обаче, за да се помогне на такива жени, готови да, да ръководят. Мерки свързани с отглеждането на техните деца, например. Това би било нещо много по-полезно, отколкото въвеждането на квоти. Факт е, че частният сектор е все още твърде патриархален. И е необходимо да се обърне внимание точно на тези области, в които има положителни практики, с които вече можем да се похвалим. Мисля, че би трябвало да благодарим на всички дами за това, че обсъждаме тези въпроси днес и постигаме напредък. Благодаря, господин Коприва. Е, ние искаме жените да печелят и повече пари. Ето защо говорим и за бизнес днес. Сега Ана Гомеш от Европейския парламент. Госпожо комисар, е, скъпа Мария, на френски. Огромно удоволствие, че ти си сред нас. Огромно удоволствие бе да изслушаме изказването ти. И да видим е, колко си решена, как си решила да не участваш в конференции, в които няма поне един минимален брой жени участници сред ораторите? Един въпрос. Казва се, че има нужда от наместа на Европа, за да се насърчи равенството на половете, за да се отхвърлят за да се загърбят всички видове неравенство и всички видове насилие, които съществуват. Всяко потъпкване на човешките права в цяла Европа. Искам да кажа, че ние създадохме Евронюс. Много хора по света гледат на Евронюс като на гласа на Европа. Искам да кажа, че се притеснявам обаче, когато чета какво се пише Особено в статии, които излизат а, по повод днешния ден. Жените в Саудитска Арабия, например. И факта, че те могат да шофират. Аз бях а, неотдавна в тази страна. Те не шофират, повярвайте ми. А, проблема в а, Саудитска Арабия е свързан с така нареченото попечителство. А, виждам, че Евронюс, освен това, рекламира едно партньорство с Барби. Е, и се говори е, за жени герои или heroes на английски, а не heroes. Искам да подчертая, че става дума за овластяване на жените и момичетата в сферата на ИКТ. Затова, Мария, моля те следното. Обърни внимание на инструментариума, с който разполагаме. И не само по този въпрос, тъй като много говорим и за фалшиви новини, е, за разпространение на различни инструменти. Моля те да се погрижиш за това, че всички инициативи, които ние финансираме, е, в крайна сметка застъпват ценностите, за които и ти се застъпваш и освен това отчитат нашите принципи. Благодаря. Сега Едит Ещрела от Португалия. Президент. Благодаря, госпожо председател. В началото бих искала да изкажа своето голямо задоволство от това, че Комисията по правата на жените в парламента организира това събитие. Аз бях заместник председателка в тази комисия цели 10 години и за мен е удоволствие да се видя отново с колеги и приятели от е, миналото, от различни политически групи. Трябва да спомена тук Мария Габриел, и Заскун, Билбао, Барандика и други колеги. За мен е удоволствие наистина да съм тук. Имаме нужда от повече жени в областта на ИКТ. Имаме нужда от повече жени в цифровата економика. Това беше подчертано и аз бих искал да наблегна още веднъж точно на този факт. Е, няма достатъчно жени в тези области. Когато става дума за ръководни позиции, жените са не повече от 10%. 54% от студентите в моята страна са жени. В специалностите свързани с компютри, например, обаче те са не повече от 18%. За щастие в Португалия имаме много жени предприемачи, с които можем да се похвалим и то не само в цифровата сфера. Португалия инвестира много в цифровото общество и в предприемачеството като цяло. Ние се опитваме освен това да властим жените, като приемаме мерки за подкрепа за жените, които искат да са предприемачи. За нас науката, образованието са основни политически приоритети. Дълго време вече технологиите променят нашия живот и промените стават все по-бързи. Говорим за четвърта индустриална революция, говорим за развиване на роботиката, говорим за развиване на а, изкуствен интелект. Когато отчетем въздействието на всички тези а, промени, можем да предвидим, че ще се стигне и до премахване на много работни места за тяхното заличаване, чисто и просто. И много от тези работни места днес се заемат от жени. Ето защо е много важно да избегнем това отрицателно развитие. Необходимо е да се гарантира, че жените в крайна сметка ще извлекат полза от цифровата революция. Цифровите технологии от друга страна създават и възможност нови пространства за насилието срещу жени. И по някой път това насилие е още по-тежко от това, което се извършва в реална среда. Благодаря, госпожо Стрела. И сега от Полша Агата Боровица. Uh, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар. В началото бих искала да изтъкна, че има цяла поредица от полезни инициативи, които сме предприели в Полша. Те са насочени към момичетата, които искат да се образоват в сферата на информационните и комуникационните технологии. Десетки кампании сме създали и провеждаме, за да накараме жените да, да участват и момичетата в частност. 37% увеличението на жените, които се записват в технически университети в Полша. Има един проект, който се нарича IT for She. Той е много полезен. Имаме и конкурси в които могат да участват жени, конкурси насочени към цифровата среда. Има една награда в тази област, която се връчва от самата госпожа Гавриел. Тази година през ноември ще има едно мащабно събитие, което ще бъде посветено на ролята на жените в технологиите. Това събитие, събитие се нарича Women in Tech или жените в технологиите. Има много проблеми, които трябва да бъдат решени пред жените. Много от тях са свързани с съчетаването на семейния и личния живот. Необходимо е да се промени законодателството, за да може работодателите да помагат за да може да има инициативи като работата от разстояние, за да може за децата на жените, които са в тази сфера, да се полагат по-добри грижи. Необходимо е да се преборим с стереотипите. Все още няма достатъчно жени, които да искат да се занимават с точни науки. Не на последно място трябва да спомена и разликата в заплащането. Все още се борим за равно заплащане за един и същи труд на едно и също работно място. Сега Франция, Мари Марипия Риксан. Bonjour. Добър ден. Във Франция, както и мнозина от вас, се сблъскваме с двойни проблеми. Първо – в годините между 80-те и 90-те, през това десетилетие, е, във Франция имаше 40 до 50% жени в информационните професии. Сега обаче спадът е голям 19% в техническите професии. И втори проблем. Френския съвет за професионална ориентация твърди, че до 2020 година 50% от професиите ще бъдат цифровизирани. Трето, там където има цифрова среда, има и сексистки уклон, което има отражение върху обществото и особено в медицината. Да си представим, че диагностиката, диагностицирането се прави не само от хора, но и от автоматизиран софтуер. Ако има сексистки уклон, това би било изключително опасно за жени храните. Има действително големи обществени измерения този проблем, както и конкретни измерения за здравето на жените. Съвета и комисията, която представлявам и председателствам, се стреми да отговори на тези предизвикателства. Стремим се да намерим предприемачи и трябва да мислим за действия в две насоки. Първо, преодоляване на стереотипите, нещо за което вие говорихте. Второ, да се преодолее сексизмът в цифровата среда. Това не бива да го забравяме, защото не е редно само с жените да бъде свързана липсата на жени в цифровите професии. Говорим за обща отговорност и е, отговорност на медиите като цяло, защото те трябва да поемат своите задължения и да назначават както мъже, така и жени. Някои училища, в които се преподават цифрови и компютърни науки през последните години, не си и мислеха, че трябва да се назначават специално хора, които да обучават момичета. И най-сетне позволете ми да споделя някои лични преживявания. Миналата седмица а, направих в избирателния си район на среща с ученици, а, като специално се насочиха към хора, работещи с криптография и изкуствен интелект. Те, момичетата ми казаха, госпожо, наистина е тежко положението, не можем да се занимаваме с това. Бихте ли предложили идеи как да ги насърчим? Имаме още двама оратори. Мати Туринен е един от Финландия, както и колега от е, Унгария, ако не се лъжа. Една минута, не повече, тъй като времето е изключително много напредна. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички е, жени по земята, които превръщат земята в едно по-приятно място за живеене. Аз се казвам Мати Торвинен и съм от партията Синя реформа в финландския парламент. Радвам се, че повдигате въпроса за недостатъчното представяне на жените в ИКТ. Финландия, знаете, че е известна с това, че предоставя равни възможности на мъжете и на жените, но и при нас положението не е идеално. Ние се опитваме да предоставим възможности за технологии в областта на точните науки. Е, опитваме се да насърчаваме жените да учат точни науки. Ако продължим да поддържаме стереотипа, че ИКТ е, е място само за мъже, ние няма да оползотворим огромния потенциал на жените. Той може да бъде привнесен в този отрасъл. По образование съм юрист и виждам какъв е потенциал за иновации у жените. Би трябвало програмирането да се преподава на равна нога на момчета и момичета в училище. За да може още в училище момичетата да се запалят по информационните технологии. На следващо място, необходимо е да има сътрудничество между компаниите от ИКТ сферата, тъй като работните места трябва да бъдат достатъчно добре рекламирани и представени по един привлекателен начин. Линда Лиука е една финландка, която е програмист и която е написала книга за програмиране за малки деца и тази книга е изключително популярна Жените имат огромен потенциал и той трябва да бъде използван. Пола не би трябвало да е проблем, когато се избира кариерата на програмиста. Е. Представителка от Германия. Добро утро на всички. Благодаря и аз от своя страна на всички, които работят в наша полза. След Световния економически форум в Давос бе публикуван един доклад, според който ще минат още 100 години, докато има пълно равенство между мъжете и жените. А на някои пазари за това ще са необходими дори 200 години. Нещо, което ми хареса по време на разискванията днес сутринта е, че Жените се нуждаят от ролеви модели. Аз съм инженер, работила съм 8 години в частния сектор, преди да стана политик. Какво установих в частния сектор? Установих, че все още няма достатъчно възможности за съчетаване на личния и професионалния живот, което пречи на жените да се установят в частния сектор. Цифровизацията ни предлага шансове, от които трябва да се възползваме, като например под формата на нови модели на труд и нови модели на работното време. Трябва да се възползваме от възможностите на цифровизацията и в селските райони. В миналото тези райони изоставаха, но именно в тях живеят 50% от европейците. В тези райони, според мен, има още много какво да се направи. Има още нещо, което ме ужасява, а именно на задничавостта на някои европейски партии. Те в момента отстояват стереотипи, устарели разбирания за ролята на мъжете и жените. Тези партии постигат доста добри резултати на изборите в някои европейски държави. Жалко е това според мен и мисля, че трябва заедно да се противопоставим на тази тенденция. Благодаря. Приключихме дебата и сега ще обобщим. Започваме с отговорите на нашите въпроси. Благодаря за това, че участвахте в проучването. Сега ще прочетем отговорите на първите два въпроса, според статистиката. Отговора на първия въпрос. В коя от четирите държави членки на Европейския съюз има най-много жени и КТ специалисти? Отговора е България. България в България 28% от ИКТ специалистите са жени. Най-високия брой в Европейския съюз. Поздравления за страната. Отговор на втория въпрос. Според вас, какъв е процента на завършващите информационни и комуникационни технологии? Отговора е 17%. Само 10% от завършилите обаче продължават да работят в сектора на ИКТ. Тоест, виждате, двойно отрицателен е този феномен. Най-популярният въпрос в сайта slide.do е как да се ангажират мъжете по отношение на равенството на половете. Сега ще се обърна към госпожа комисаря, за да отговоря, ако може, максимално кратко на въпроса на публиката. Имате думата. Си же се и да дава. Ако се опитам да обединя с едно изречение всички изказвания, за които безкрайно ви благодаря, това би било примери и даване на глас на тези примери. Защото разбирам, че днес наистина е необходимо да се борим срещу стереотипите, да не забравяме формите на насилие, с които се сблъскваме в цифровата среда ежедневно. Необходимо е да имаме конкретни мерки за осигуряване на мястото на жените в образованието, но и след това на пазара на труда. За всичко това са необходими общи усилия. Благодаря за различните примери на добра практика. Точно това е целта те да станат по-широко достояние, да станат по-видими да има повече проекти като IT for She, е, да знаем е, за проектите в е, Полша, в Испания, в Германия. Извинете, ако пропускам някои от дадените примери. Мисля, че цифровата среда е прекрасна възможност, но тя носи и допълнителни рискове от повече бедност, повече социална изолация, повече е, отдалечаване на и без това отдалечените региони. Само 60% е, от домакинствата в Европейския съюз е, имат добра връзка с интернет, но процента в селските райони е под 40%. Значи трябва да се насочим към селата и нека и мъжете станат е, наши посланици. На 6 февруари с Европейския парламент започнахме заедно една информационна кампания Safer Internet for EU, по-безопасен интернет за Европейския съюз. Ще се опитаме е, във всички държави членки да стигнем до цялото население, е, за да могат хората да бъдат е, обучени за това какво представляват медиите в интернет, как могат да пазят сигурността си в интернета. Защото в пространството на интернет въжат същите ценности, същите права, същата отговорност, като в света извън интернет. Това е нашето послание. И аз много бих се радвала да има все повече посланици на тази кампания. последният мъж, който се присъедини към нас и стана наш посланник е Вим Вендерс. Благодаря за вашите усилия и помощ. Сега е моментът да влезем в училищата, да научим децата, да ги научим да открояват качественото от некачественото. И също така, искам да благодаря за всичко, което бе казано за мястото на жените в медиите в Европа. Благодаря, госпожо Естрела, за това, което вие казахте има много малко доклади кои, в Европейския парламент, които са неразривно свързани с името на докладчика. Докладът е Стрела е такъв доклад. И за мен е много важно да продължим да работим в посоката очертана от вашия доклад. Да даваме пример, да казваме кое е добра практика, да продължаваме да създаваме видимост. Жените цифровата среда съществуват, трябва да станат видими. Е, да, вижда се, че вече те се насочват към е, изкуствения интелект, е, към криптографията. Това е нещо, което дължим всички ние, да ги направим по-видими. И именно за това ще представя нашата стратегия за жените в цифровата среда, за да могат по едини да бъдат нашите действия. Пак ще кажа, основното послание за мен е действие на всички равнища. Нека в тази битка се включат не само жените, но и мъжете, университетите, училищата, медиите, промишления отрасъл на цифровите технологии. И Само заедно можем да предизвикаме разликата. Благодаря ви, желая на всички много енергия. Нека е, да направим така, че 8 март да не е само един ден в годината, а да е 365 дни в годината. Now, uh, minutes, uh, Благодаря. Три минути за колегата и за Скун Билбао Барандика от Алде за заключителни бележки. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички, които дойдоха добре дошла в частност на госпожа Ещрела, която направи толкова много. Работили сме заедно в миналото. Мисля, че тя остави част от сърцето си в Европейския парламент и наистина много-много се стара, докато беше депутат. От вчера повтаряме много различни неща. Вероятно, някои хора вече са отъкчени. Ние сме 51% от общото население. Ние сме над 60% от завършващите университети, само че ние сме жертвите на насилие основно, ние не заемаме ръководни постове в бордовете на компаниите. Виждате какво разминаване насилието, злоупотребите с жени, срещу жени в Европа, наистина будят сериозна тревога. В същото време обаче имаме различни събития, имаме различни церемонии. Аз работя в специална комисия, посветена на телекомуникациите. Там обаче няма жени. Нито една жена няма. Или да има, те са много малко. Ние сме представени много слабо. Какво се случва в сферата на ИКТ? Тук има страшно много възможности, които могат да бъдат оползотворени. И ако ги оползотворим, можем да стигнем до много по-светло бъдеще. За да ги осъществим, обаче е необходимо да положим много усилия. Нещата не се свеждат само до доклад. Доклад от името на Европейския парламент е, доклада е нещо полезно, но вече има много документи, има много резолюции, даже на ООН, посветена на жените и цифровизацията. Цифровизацията е ключ за решаването на проблемите на неравенството и бедността. Необходимо е жените да присъстват на по-широка основа във всички сфери в обществото. И къде е само една от тях. Ако това се случи, ще имаме по-голямо БВП, економиката ще се развива по-добре. Това го повтаря всеки и в същото време обаче никой не прави нищо. Затова въпрос е какво се случва в крайна сметка. Ние анализираме проблема, анализираме го подробно, но не правим каквото и да било. Много кампании има. Аз съм съгласна, че кампаниите са от съществено значение. Само преди две седмици службата на Европейския парламент, е, представителството на Европейския парламент в Мадрид е, проведе една кампания за жените и цифровизацията. Тези кампании определено са важни, но имаме нужда от цялостни усилия, а не от усилия на парче. От 2005 година насам в страната на баските има закон за равенството, който въведе задължителни квоти. И а, нашия президент по това време заяви, че най-важният закон, който той ще обнародва по време на своя мандат е този закон за равенството. Отново казвам, става дума за страната на баските и за 2005 година. За съжаление обаче, онова, което трябваше да се направи, не беше направило. Тоест проблема не се крие в законодателството. На следващо място, видимостта. Жените трябва да са видими. Тогава, когато заемат ръководни постове, трябва да защитаваме своите принципи, най-вече принципа на равенство на половете. Битката трябва да е за всички. Трябва обаче и да се работи заедно. Усилията трябва да са общи. Нямаме повече време. Необходимо е да го направим веднага, без да чакаме. Благодаря госпожо Билбао Барандика, благодаря госпожо комисар, благодаря на всички участници в тази експертна дискусия. Следващата експертна дискусия ще бъде ръководена от Тери Райнтки. Мисля, че тя трябва да е достатъчно добре подготвена да използва чукчето, даже по-добре от мен. Благодаря на всички. Thank you very much and also warm welcome from my side. Председателката, благодаря ви. Нека и аз от своя страна сърдечно ви приветствам с добре дошли. Няма да прекъсваме заседанието, тъй като наистина нямаме много време. Затова и веднага ще пристъпим към третата експертна дискусия, повишаващата се значимост на движенията на жените и насърчаване на равенството във века на цифровите технологии. Това е една много важна тема, тъй като цифровите технологии много широко се използват от правозащитничките и феминистките в борбата за правата на жените и насърчаването на равенството по света. Ще обсъдим тези много силни движения, ще изслушаме и техни представители. За целта сме поканили госпожа Дагмар Шумахер, ръководител на представителство на службата на ООН по въпросите за жените в Брюксел. Ще слушаме първо нея, след това ще дадем думата на вас, за да споделите с нас за какво се борят в вашите държави правозащитничките и феминистките във века на цифровите технологии. Преди да дадем думата обаче на госпожа Дагмар Шумакер, ще използваме приложението на сайта slide.do. На него можете да участвате в проучване с два въпроса. Целта на това проучване е да узнаем какви са познанията ви за движенията в цифрова среда, отстояващи правата на жените. Първият въпрос е Познавате ли някои от тези вдъхновяващи жени, които са се станали начало на женски организации или движения чрез медиите и ЕКТ? Първата на списъка е Лиса Милано, следвана от Барбара Новацка, Алисия Гарза, Патрис Колор, Опал Томети, Шерил Сандберг, Рейчел Склар, Малала Юсафсай. Можете също така и да отговорите, че не познавате нито една от тези вдъхновяващи личности. Ще ви дам малко време, за да прочетете въпроса и да му отговорите. По време на разискванията също ще имате възможност да го направите. Всичко, което трябва да направите е да отидете на сайта slide.do, да вкарате кода hashtag IWD 2018. Има и още един втори въпрос. Колко са били според вас потребителите на Facebook и Twitter, които са се включили в лавинообразно разпространилата се кампания MeToo в рамките на първите 48 часа след туита на Алиса Милано. 100 000, 500 000, милиони 200 хиляди или 5 милиона и 700 хиляди. Можете да отговорите на този въпрос и по време на дебатите. С любопитство очакваме отговорите на всички ви. И сега, тъй като нямаме много време, веднага ще дам думата на Дагмар Шумахер. Тя ще ни представи настоящото положение във връзка с цифровите технологии и това как те способстват движенията на жените. Може би ще кажете и няколко думи за предизвикателствата. Благодаря Тери, благодаря на вашата парламентарна комисия за поканата. Благодаря и, че обсъждате тази тема. Днес се наблюдава масова мобилизация във връзка с правата на жените и равенството между половете. Този въпрос се разглежда както на национално, така и на международно равнище. В резултат от настойчивостта на женските движения и движенията на феминистките спрямо правителствата. Тези движения в момента използват цифровите технологии и социалните медии тези технологии и медии влизат в ролята на катализатори за движенията на жените. Тези движения използват цифровите технологии за участие, за мобилизация, за правозащитничество и други. Трябва сега да разгледаме пресечната точка между движенията на жените и цифровизацията да си отговорим на въпроса как цифровизацията оформя движенията на жените към настоящия момент кампаниите по социалните медии, силните кампании на местно равнище мобилизират хората. Някои от тези движения придобиха голяма публичност, други пък са по-скрити правозащитничките и феминистките продължават да разчупват статуквото, оказват въздействие върху редица политики, законови и други реформи, например по отношение на борбата срещу насилието, по-широкото участие на жените иммигрантки и други инициативи. Нашият изпълнителен директор на 8 март каза, Знаем, че има много разнопосочни гласове в обществата, но има и много жени по света, които нямат гласи, чието потенциал не се използва. Настоящите движения на жените трябва да сложат край на безнаказаността, на хроничната бедност сред жените, както в градските, така и в селските райони. Дейността на тези движения трябва да е насочена към най-нуждаещите се. Социалните медии Извинете, социалните движения и социалните медии дават възможност на жените наистина да дадат израз на своята позиция. Повече от когато и да било, те ни дават възможност да подвеждаме под отговорност политици или ръководни фигури в бизнеса това ново усещане за отговорност по най-високите етажи на властта дава възможност на обикновените хора да се борят за равнопоставеност между половете. С помощта само на един хаштаг хората могат да доведат до промяна в обществото, могат и да упражняват контрол. Така наистина определени въпроси може да се поставят на дневен ред. Целите за устойчиво развитие до 2300 и най-вече тези свързани с жените и технологиите са исторически шанс да се справим с невръпоставеността по отношение на цифровите технологии. и политиците, и инвеститорите отделят голямо внимание на въпроса за неравнопоставеността, но технологиите едновременно с това се развиват бързо и може да продължи в следствие от това да се задълбочава неравенството. Мога да ви дам няколко примера. Вече говорихте за кампанията МИТО и свързаните с нея въпроси, затова няма да се спирам върху нея. Нека само кажа, че тази кампания даде на жените възможност да надигнат глас. Даде възможност на много жени да споделят своя опит с сексуалния турмоз. Второ, Шерил Сендбърг също започна кампания по социалните медии, за да насърчи изграждането на лидерски умения сред момичетата. Бе проведена и кампанията Pink Sticks. Това е кампания насочена към маркетингови методи, продукти, рекламни кампании, които залагат много силно на стереотипи, свързани с младите жени и момичета. Бе създаден и Алианс за борба срещу стереотипите, който прави много обстоен анализ на използването използваните маркетингови и рекламни стратегии. А на политическо ниво арабската пролет пък също даде началото на редица инициативи, които от 2011 година насам допринасят за повече осведоменост за сексуалния турмоз в Египет. Има и друга кампания, хештег Bring Back Our Girls в Нигерия, мисля, че трябва да има повече такива кампании, там където е това е необходимо. Провежда се също така и кампания насочена към неравния достъп на жените до медицински услуги. Кампанията пък хештег Women's March доведе до много протести на жени по целия свят. Има и редица други подобни кампании. Кампанията Хештег Spotlight and Violence е инициатива на ООН за слагане на край на насилието срещу жени в световен мащаб. Днес учредихме и нов хештег. Хештег Time is now. Сега е моментът да се учреди масово движение. Не може повече да чакаме. Трябва да надградим над вече постигнатото, като приобщим и мъжете, Кампанията He for She, например, е такава възможност. Това е кампания, която също допринася за равенството между половете. Изготвили сме също така и програма, в която са очертани различните етапи, на които трябва да излезем при насърчаването на равенството между жените. Един от жалоните в тази програма е са активните мерки в цифрова среда. Подобни действия трябва, разбира се, да насърчават промени в офлайн среда. И това ме отвежда към предизвикателствата, за които говори и Тери. Първо, жените нямат много често същия достъп като мъжете до възможностите, които им предлага интернет. Вече подробно обсъдихме този въпрос. Няма да се спирам върху него. Нека само кажа, че не може предизвикателствата, пред които са изправени жените в други области, да се пренасят и в областта на цифровите технологии. Освен това, ако сме много активни онлайн, е вероятно да сме по-малко активни офлайн. Затова трябва да поддържаме еднакво темпо на действията и на двата фронта. В заключение, нека кажа, че като цяло програмата за иновации и по широкият достъп на момичетата и жените до ИКТ крият огромен потенциал във връзка с достъпа до информация, по-доброто образование, търговските възможности, достъпа до медицински услуги и финансовата независимост. Като цяло може да се допринесе и към работата на движенията за равенство между половете. Сега с удоволствие ще изслушам онова, което имате да кажете вие, вашите идеи и предложения. Честит Международен ден на жените! Thank you very much for this very, uh... Благодаря ви за Вашето изказване. То е много добра отправна точка за по-нататъчни разисквания. Благодаря, че цитирахте и много силни в миналото движения, които допринесоха за промени в обществото. Сега ще дам думата на парламентаристите за въпроси и коментари. Първият ни оратор е от Португалия, Германа Роха. Е, Благодаря. Много е важна темата, според мен, за Португалия. Тя е много важна и в европейски и световен мащаб. Темата е значима, тъй като може да провокира интерес и разисквания разисквания за ролята на жените в цифровите и комуникационни мрежи, по данни на МОД и къде са важен инструмент за трансформирането на социалната, економическата и политическата реалност по света. Те са и възможност за насърчаването на достъпа както на мъжете, така и на жените до достоен и продуктивен труд. Въпреки, че статистиката от изминалите години, що се отнася до заедостта в сектора на ИКТ, ни дава повод за надежда, все още не сме изцяло изчерпали потенциала на този сектор. Не е достатъчно участието на жените в него. Освен това, има и недостиг на специалисти по ИКТ в Европейския съюз. По данни на Съюза от 2014 година, през 2020 година в сектора може да има 900 000 вакантни работни места. В Португалия жените не участват много широко в ИКТ, нито що се отнася до образованието, нито що се отнася до заетостта. През 2016 година завършилите такива завършилите университет жени бяха 59%, но на тях се падаха само малко над 30%, що се отнася до техническите специалности. А що се отнася до ръководните позиции, само 5% от ръководните позиции в сектора се заемат от жени. Важно е да обмислим този въпрос, да обмислим въпроса за това, защо жените продължават да са в мълцинство в сектора на ИКТ, въпреки възможностите в този отрасъл и доброто заплащане там. Трябва да направим нещо, за да постигнем промяна. Вторият оратор ще е от Холандия, Юдит Тиле. Yeah. <laughs> Thank you. Thank you again. <laughs> Thank you uh, for the interesting... Благодаря ви още веднъж. Благодаря за интересната проява. Благодаря за това, че споменахте е, Шерил Сандбърг. Много добър ролеви модел. Мисля, че можем е, да намерим и нейни европейски успоредици. И също така споменахте Лего е, като дружество с много добри идеи. Например, жените астронавти в техните играчки. Говорим за стереотипи доста тази сутрин. И за това че хората трябва да се откажат от стереотипите. Мисля, че това е невъзможно. Хората няма да се откажат от стереотипите си. Това, което може да се направи е да се добавят към отрицателните стереотипи положителни такива и да се използват. жените, например, добре общуват. Това е един подходящ положителен стереотип. те са интелигентни те е, полагат грижи за хората, с които работят, добре се свързват е, помежду си. Те имат талант да работят като е, компютърни програмисти и в точните науки. Е, мисля, че е, трябва е, да направим точно използването на тези стереотипи платформа, от която да издигнем по-висок глас. Вие споменахте, че Холандия е място на нещо като цифрова революция. Миналата година бяха произведени парламентарни избори и е, беше сформирано едно движение Гласува и за жена. Е, след две седмици има общински избори. Пак е, а, мобилизираме движението Гласува и за жена, защото а, хората могат да гласуват а, за жени най-често, когато те оглавяват листите. Обаче, ако свикнем да гласуваме за жени, които са поставени и на по-задни места в листите, това може да доведе до истинска промяна и все повече жени ще бъдат избирани и в съветите, и в парламентите. Благодаря. Благодаря за този пример. Той може да бъде използван в практиката и на други държави членки. Имаме още едно изказване от Германия от госпожа Краних. Благодаря ви. Ще се върна на това, което каза госпожа Шумахер. Спряхте се върху редица инициативи, подети от жени през изминалите години. Става дума за протестните маршове, най-вече в Съединените щати, където жените са в много несигурно положение в момента в областта на политиката. Вече участвала съм в конференцията на ООН, посветена на правата на жените. На тази конференция бе установено, че достъпът до образование за жените, например в Африка, в градовете, от години се подобрява, но откакто избухнаха там войни, този достъп е ограничен а образованието е ключът към успеха, дава възможност на жените да водят самостоятелен живот. Мисля, че трябва да се направи много повече за образованието. Г20 е, например, форум, който да даде възможност на жените по света да се обединят. Трябва не бива да се ограничаваме само с призиви на 8 март тук в Брюксел. Аз членувам в комисията по въпросите на семейството в германския Бундестаг, работи в комисията по европейски въпроси. Мисля, че в Европа трябва по-активно да работим, за да се обединим, да дадем бъдеще на дъщерите си, не само в цифровия, но и в реалния свят. Благодаря и преди да ви дам отново думата да реагирате на изказването, изказванията. Мисля, че сега е моментът да погледнем резултатите на отговорите в въпросника слайдо. About... Най-напред бяхме задали въпрос. Кого познават хората? Започвам от началото. Лиса Милано. Тя е един от е, инициаторите на движението и аз също. След това Барбара Новацка, която е, е много ключова фигура в движението за борбата на сексу... за сексуални и репродуктивни права на жените в Польша. След това е, трите активистки от движението черна материя живот, след това Шерил Сандърс, Ричард Клайн и Барбара Шумахер, разбира се, и Малала на последно място, която създаде движението с хаштаг Real Silent. Е, тя се бори е, за образованието на жените и момичетата. Вторият въпрос бе колко души са отговорили на твита на Лиза Милано е, за 48 часа. Повечето хора са смятали, че отговорите са били 1 милион и 200 хиляди но всъщност 5 милиона и 700 хиляди души са реагирали на този твит за две денонощи. Е, но това пак показва колко важно е да използваме цифровите възможности за утвърждаване на правата на жените. И следващите въпроси. Какво можем да направим, за да подкрепим реше движенията на жените или движенията ръководени от жени, които използват медии и информационни и компютърни технологии. Мисля, че вие можете да вземете всичко това предвид, когато отговаряте на въпросите. Благодаря. Благодаря за Шерил Сандберг и европейския ролеви модел. много се радваме, че се мисли за това. Също така много ми допадна е, коментара, че трябва повече да се разработват положителни стереотипи. Същевременно обаче аз оставам убедена, че трябва е, да се борим с отрицателните стереотипи в медиите. Не можем да променим обществото, ако жените е, продължават да бъдат описвани и представени така, както сега. Същото въжи и за мъжете, разбира се. Виждате, че е, в е, огромния брой от е, случаите хората смятат, че жените, ако учат нещо, те учат в курс за домакинство. Следващите седмици Комисията по жените ще се занимае с темата за жените на село. Надяваме се, че ще стигнем до съществени заключения, ще коментираме някои от предизвикателствата, които бяха споменати от ораторите тук, но пътят няма да е лек. Що се отнася до това дали да бъдем активни, да, нека бъдем активни, включително и в интернет, но не само в интернет. Нека да търсим отговорност от всички, които вземат решения в нашите държави, включително правителствата. Нека изразяваме своите виждания, своите желания и нека заедно работим за изграждането на едно по-добро общество. Благодаря. Благодаря. Мисля, че това е прекрасно послание за увенчаване на работата на нашата част. Благодаря на Дагмар Шумахер от UN Women. Благодаря за изказванията и на всички останали. През последните 100 години сме свидетели на това, че напредък може да има и в интернет, и извън него. Ние е, трябва да продължаваме да се борим за правата на жените и в Европейския съюз, е, и извън него. И трябва с зъби и ногти а, е, да се борим за това. Въпросите, свързани с жените, да заемат по-челно място в програмата на обществата. А, благодаря много. Сега давам думата на колегата, заместник-председателя Папа Димулис, за да обобщи и да направи заключителни бележки по днешната конференция. Благодаря ви. Uh, Казаха ми, че мога да говоря на майчиния си език, на гръцки. Ще се възползвам от тази възможност. Моля да сложите слушалките си. Добър ден, казвам се Димитрис Пападимулис и съм заместник-председател на Европейския парламент. Сред моите задължения спадат и въпросите, свързани с равенството на двата пола в Европейския парламент. Участието ми в днешната конференция е голяма чест, защото смятам, че призивите за равенство на жените изискват работа не само от страна на жените, но и на мъжете. Особено мъжете, които са така с открих, открит дух и мъже, които разбират, че за самото общество е положително жените да не бъдат дискриминирани. Според едно изследване на ОИСР, за да постигнем пълно равенство, ако вървим по сегашния път, ще се нуждаем от 169 години. Това ако се движим с сегашното темпо. Явно, че не можем да чакаме 169 години. За да постигнем равенство по-бързо, трябва да направим повече. Една колега каза, да, знаем какви са изследванията, какви са данните. Въпросът е, че сега трябва да се действа. В Европейския парламент се опитваме да действаме. Ако се опитаме да сравним положението сега с положението преди, ще видим, че Напредък има, макар че този подход много не ни допада. Ние не бихме желали да се сравняваме с миналото, а с това какво трябва да се постигне в бъдеще. И ако използваме втория подход, действително виждаме колко много работа остава да бъде свържена. Много работа означава не само законодателна работа или изпълнение на законодателните норми, а и промяна на мисленето на хората, изкореняване на стереотипите. Що се отнася до цифрите, 36% от парламентаристите в Европейския парламент са жени. 36% от членовете на бюрото също са жени. 50% от членовете на е, комисиите също са жени. Обаче ако се обърнете към политическите групи, там имате само един председател на политическа група, който е жена, и един съпредседател, който е жена. На ниво председател и заместник председатели също статистиката не е положителна, следователно и ние самите имаме какво да направим допълнително. сътрудничество с гражданското общество, сътрудничество с обществото като цяло. Най-важното за нас е да изградим по-добри контакти с обществото. Аз а, преди а, малко а, говорих с 300 деца от а, програмата Европейски училища и а, им казах, че се радва много за това, че момичетата, които видях в тази зала, са истински бойци. Те истински желаят да създадат равно общество. А и момчетата бяха на същото мнение. Те също смятаха, че равенството е положително за обществото. Общество с дискриминация и общество без дискриминация са две различни неща за тези деца. Много се радвам за това. И предавам това послание и на вас. Разбира се, няма да говоря безкрайно. Ще спра. Благодаря ви много. Желая ви успех по-нататък и разбира се приятен обяд след днешната важна конференция. Благодаря, заместник председателю Папа Димулис. Аз съм Мери Ханигам, една от заместник-председателките на комисията. Е, длъжна съм сега да благодаря на всички за това, че сте тук за това, че участвахте е, в е, нашите групи от оратори. Благодаря и на всички членове на парламента, които участваха. Беше прекрасна тази проява. Благодаря на всички национални парламентаристи, които участваха. Все още е дълъг пътят пред нас, както току-що каза заместник председателят. Но това, което е сега наш дълг е да използваме наученото и да продължим да полагаме тези усилия, насочени към това мъжете и жените в крайна сметка да станат равни. Е, естествено, днес не сме сложили точката на нашия разговор, нито на нашата работа. Ние в Европейския парламент ще направим всичко, което зависи от нас. Благодаря още веднъж за това, че сте тук. Благодаря на всички, организирали тази проява и честит празник на жените.